Allora, buonasera a tutti, se prendete posto, per favore. Добър ден на всички. Може би да вземете местата си. Allora, innanzitutto c'è da fare una piccola modifica all'adozione del progetto. На първо място искам да кажа, че трябва да направим малка промяна в дневния ред. След представянето на проекто доклада от страна на господин Либерацки. Ще разгледаме доклада за плана за действие за укрепване на ролята на комисията по отношение на надзора ще променим точка 5 от дневния ред. Тук ще представителя на комисията Анда ще обсъждаме тази точка в продължение на един час. По отношение на протоколите от заседанието от 2-3 декември 2009 и 25-28 януари 2010 година, искам да кажа, те ще ви бъдат изпратени по имейла. Искам да ви напомня, освен това, утре сутринта да носите електронните си карти за гласуване, Ще гласуваме по доклада Коцелино. Нека сега да преминем към точка 4. Искам да приветствам тук господин Карлос Окания, държавния секретар по финансите на Кралство Испания. Благодаря ви, господин министр, за това, че сте тук сред нас. Виждам, че докладчика господин Либерацки не е тук обаче. Знаем ли къде е той? Той е, може би подремва сега. Facciamo parlare prima Liberaschi, no? No, prima Noi vogliamo cominciare? Aspettiamo un po'. Siccome eh, avrà la parola per primo il signor Ministro di Spagna, io comincerei a eh, sentirlo. Тъй като ще дам думата първо на министъра, мисля, че не трябва да губим време. Да се надяваме, че междувременно докладчика ще дойде. Говорим за освобождаването от отговорност за 2008 година. Думата има Карло Соканя, държавен секретар по финанси на Кралство Испания. Благодаря, госпожи и господа. За мен е удоволствие и чест да ви представя от името на съвета препоръката, свързана с освобождаването от отговорност на комисията за изпълнението на бюджета за 2008 година. Тя беше изпратена на Европейския парламент след приемане от страна на съвета по финанси Екофин на 16 февруари. През последните месеци съвет проучи най-подробно изпълнението на бюджета за 2008 година от страна на комисията, възоснова на бележките, направени от Сметната палата. Съвета приветства продължаващата положителна тенденция, която Сметната палата потвърди още веднъж в годишния си доклад за 2008 година. Сметната палата признава, че тази година е имало подобрения по отношение на управлението и контрола на европейските финанси в голям брой политики, най-вече по отношение на сельското стопанство и природните ресурси. Въпреки това обаче трябва да останем реалисти и да разберем, че усилията направени от комисията от държавите членки за подобряване на управлението на фондовете не винаги демонстрират желаните ефекти незабавно. Не трябва да се очудваме, че така наречената декларация за достоверност от страна на Сметната палата е, остана с неблагоприятен характер за голяма част от бюджета за 2008 година. Нека накратко да очертая основните основания за препоръката на съвета да съде освобождаване на комисията. Нека да спомена на първо място годишните отчети на Европейския съюз. Съвета с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 en momentos recientes y probablemente ya desde 2008 se está haciendo así. El Consejo se... Голяма част от многогодишния характер на разходите трябва да се отчете. Нередностите, които Сметната палата идентифицира, са свързани основно с грешки, свързани с допустимостта, които трябва да бъдат коригирани. съвета отбелязва, че Сметната палата не говори за случаи на потенциални измами. Съвета освен това припомня, че един прозрачен и надежден механизъм за корекция и възстановяване трябва да бъде неразделна част от ефективния контрол. Съвета подчертава, че във всички политики трябва да има допълнително упростяване на сложните правила и норми, когато се създават нови програми или когато се ревизират съществуващите разпоредби и програми, трябва да се отдели специално внимание на ясните и прости правила, които да са разбираеми. Подобренията, свързани с упростяването, вече са направени това стана когато създавахме законодателството за настоящия програмен период, но трябва да се направят допълнителни усилия за програмите за следващия многогодишен период, за следващата многогодишна финансова рамка. Искам да ви напомня в тази връзка, че трябва да се съблюдава един уместен баланс между упростяването на правилата и насочването на разходите към конкретните цели. Съвета е убеден, че ефективността, ефикасността и последователността на контрола трябва да бъдат подобрени. От друга страна, тежестта, свързана с контрола, трябва да остане пропорционална. Комисията и държавите членки се насърчават да се възползват максимално от резултатите от контрола и да обменят информация, когато е възможно. Освен това, Съвета смята, че всички одитни дейности на всички нива трябва да бъдат по-добре координирани, за да се избегне дублиране на усилията по одита, както и да се постигне общо разбиране за резултатите от одита. Подобрението в управлението на европейските фондове, както казва и Сметната палата, е нещо много добро и аз се радвам, че ще можем да постигнем допълнителен напредък в следващите години. За да се постигне тази цел, всички заинтересовани страни, комисията в сътрудничество с държавите членки трябва да допринесат и да предприемат необходимите действия. Само тогава ще успеем да постигнем основната ни цел, именно да има декларация за достоверност с положителен тон. Нека да заключа със следните думи. Съвета осъзнава, че има много усилия, още които трябва да се направят, за да се постигне по-добро управление на европейските фондове, но като се отчитат всички елементи, съвета успя в крайна сметка да даде препоръка за освобождаването от отговорност на комисията по отношение на изпълнението на бюджета за 2008 година. Преди да приключа своето изказване, искам да спомена, че има препоръки за освобождаване от отговорност за 23 органи, които са създадени от европейските общности, които имат правосубектност. Те получават средства от европейския бюджет. Освен това, съвета прие препоръка за освобождаване от отговорност за 4 изпълнителни агенции и 2 съвместни дружества, възоснова на неквалифицираните декларации за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 9% е цифрата, която се отчита като подобрение. Сега като че ли техническите проблеми са преодолени. И така, какво можем да видим? 47%, що се отнася до разходите, Czterdzieści 47% wydatków отново 47% от разходите са в рамките на тези 2% ниво на грешка, т.е. са под тези 2%. Значи картината е подобрена 50 и 3% са над нивото на грешката. А ако продължава тази тенденция, са ни необходими 20 години и 3 месеца точно, за да успеем да сведем е, бюджета под нивото на грешка от 2%. Е, проблема е огромен. Е, от изключително значение да успеем да работим по тази тема достатъчно бързо. Още един факт, на който следва да обърнем внимание. Това е. Това са сумите, които се пренасят от една година в друга. Сто милиарда юро е сумата, за която става година. Искаме да напомним, че това е много важен факт, който ни води до още едно заключение. Този факт може да означава, че може да има затруднения в използването на средствата, предвидени в европейския бюджет. Ние също имаме много резерви относно някои така наречени хоризонтални проблеми. От анализа се вижда, че съществуват положителни тенденции. Точка четвърта е много важна – там, където говорим за намаляването на нивото на грешката в е, транспорт, образование, е, научни изследвания и така нататък. Но в точка 5 посочваме, че за съжаление все още има много несъответствия и много грешки в е, използването на структурните фондове, фонда за сближаване и средствата за външните действия на Европейския съюз. Това означава, дами и господа, че и с tego wynikają наше застрежение. Това означава, че комисията работи по много разпокъсан начин. Не, не работят като едно общо, като един екип по отношение на управлението на бюджета. Тоест, ние сме формулирали няколко много важни оговорки и резерви. Това са точки 15, 16, 17 и 18 в нашия доклад. По наше мнение, тези наши изразени резерви, които проистичат от разликите в поетите ангажименти и последващите изпълнения на плащанията, разликата от тази сума 155 милиарда, това е сериозен проблем. Сега, връщането на средствата, особено по структурните фондове, спомена се тази тема. Като цяло сме наясно, че не е лесно да се реши този проблем. Особено знаем, че в миналото процедурите бяха много осложнени. Но в точка 21 призоваваме комисията да представи една ефективна многогодишна програма за връщане на средства, в която да се отчитат възможностите на всяка отделна страна членка. Също така бихме желали, е, ние приветстваме факта, че е, комисията е приела националните декларации на страните членки, но 8 е, получени до сега декларации са много различни и методологията им е напълно различна. Няма срокове, няма съответствие. по отношение на това какви средства са били отпускани в конкретните отделни периоди. Затова призоваваме комисията, въпреки че приветстваме факта, че има подобни декларации, призоваваме да, те да излязат с една унифицирана методология при изготвянето на тези декларации за достоверност от страна на страните членки. Да има общи правила. Друг момент. Интегрирания одит. Е, ние проведохме обсъждания 14 пъти се срещахме с представители на комисията, с генерални директори. Вътрешно... Говорихме за тази е, вътрешна система на одит в комисията. Разбира се, ние сме съгласни с това, че комисията трябва да работи на базата на фиксирани цели – но е, също така е ясно, че има дирекции съответни директори, които са постигнали много подобрения. Има и други дирекции, където не се наблюдават кой знае какви подобрения. Така че ситуацията отново е много различна. От гледна точка на парламента, един много важен момент доклада е всичко, което е писано за политическата и административна отговорност на комисията, т.е. изпълняването на целите. Изключително важен за нас е факта, че политическите намерения на Европейския парламент и на Европейския съюз и на комисията бяха последователни действията и по фонда за сближаване, и по външни, действията в областта на външните работи е, бяха съгласувани. Това се коментира нееднократно. Аз лично като докладчик стигам до заключението, че комисията формално приема нашите оговорки и резерви, но не действа по тях, не, не се постигат конкретни подобрения, не са си поставили конкретни цели, които да бъдат изпълзани. изпълнени. Затова даваме две заключения сега, които още не фигурират в доклада. Заключение едно – можем да кажем, че да, има подобрения, бавни подобрения, що се отнася до управлението на европейските средства по отношение на разходите. И следователно да дадем, да освободим комисията от отговорност. Или е, другия вариант на заключение – да започнем диалог с комисията – да я да я поканим да представи един работен документ и план за действие, който да съдържа следните аспекти. Първо, хоризонтални проблеми, управление на бюджета, националните декларации, системата за вътрешен аудит в рамките на комисията – политическа и административна отговорност, многогодишна система или програма за връщане на средства и акцент върху външните действия и е, средствата от кохезионните фондове. Плюс, е, когато вече комисията ни представи един график, е, който според тях ще е необходим, за да се изготви плана за действие, тогава можем да пристъпим отново към дебат и да обсъдим дали да освободим комисията от отговорност или не. Сега давам ви възможност да помислите върху тези два варианта, два, две формулировки на заключение. Ние трябва да вземем някаква позиция. Що се отнася до е, разходването на средствата на европейско ниво, аз смятам, че трябва да има много бързо подобрение, за да постигнем и по-добра ефективност е, по отношение на разпределението на средствата, така че да сме сигурни, че е, те биват е, разходвани достатъчно удачно. И също така да търсим и радикално подобрение на финансовата дисциплина по отношение на разходите. Тоест, да не отлагаме безкрайно плащанията. Да минимално да се, максимално да се съгради срока. Ако не се постигнат подобрения, считам, че процеса на европейска интеграция съществено ще се отслаби. Бихме искали да има по-добро сътрудничество между парламента и комисията, защото в края на кращата става дума за европейски средства, които се управляват съвместно. Благодаря, господин Либерацки. Сега искам да дам думата на депутатите. Съветът помоли да обединим няколко въпроса, а не да отговаряме на всеки отделен въпрос, когато бъде зададен. Благодаря ви много. Искам да благодаря на господин Либерацки за толкова ясното обяснение, което даде на подхода, който следва при освобождаването на комисията от отговорност по изпълнението на бюджета за 2008. Всичко това е много а, полезно. Но нека бъдем откровени, господин министър. Считам, че ние трябва да намерим отговор на поставените въпроси в Комисията по бюджетен контрол. Може би ние сме малко по-настойчиви, отколкото съвета. За 11 ти път участвам в процедурата по освобождаване от отговорност. Всичко това е много интересно, но ми се струва, че това е едно упражнение, което не се гледа по същия начин от страна на съвета. Когато излезе доклада на Сметната палата, 31% от бюджета имаше е, ниво на грешки от поне 5%, което означава, че грешките са доста по-високи. Например, при структурните фондове, при кохезионния фонд е, има до 11% грешки в някои случаи. Не само в Комисията по бюджетен контрол, но и в Европейския парламент е, като цяло ние последователно изразяваме своето мнение. Ние имаме съвместна отговорност за това бюджета да бъде добре управляван съвместно от държавите членки и от комисията. Държавите членки, министрите на финансите отговарят това да се случи. Тяхна е отговорността кредитите, с които разполагат в своите страни, да бъдат изразходвани и управлявани по най-добрия начин. Преди пет години в Комисията по бюджетен контрол и в парламента ние настояхме за изготвянето на система, при която всяка държава членка, което на практика означава бюджетите на държавите членки, министрите на финансите на държавите членки да излязат с декларация по управлението на средствата, което на практика означава, че със средствата, с които съм разполагал, съм направил така, че средствата, предоставени от Европейския съюз, са били изразходвани по най-добрия начин, като са извършени нужните проверки относно доброто им управление и че след това излизам с декларация за доброто финансово управление на средствата. В съвета нямаше голяма подкрепа, имаше някои държави членки, най-вече евроскептичните, които изразиха своето нежелание да правят такива декларации. Доколкото разби, разбрах, е, датският министр е бил е, против е, освобождаването от отговорност в съвета. Дали това е вярно или не? Ако е вярно, той трябва да подаде оставка. Всъщност то правителството падна междувременно. Може би нещата трябва да се правят много по-добре. и трябва да видим дали съвета действително разглежда тези въпроси по подходящ начин или дали не се затваря очите за тези доста сериозни грешки. Често се правят само декларации, без да се преминава към действия. Питам се дали като представител на съвета вие сте готови, заедно с останалите си колеги от 26-те страни, да разгледате отново този въпрос. Председателят, а, имаме много точки в дневния ред, много желащи да се изкажат. Затова ви моля да бъдете кратки. Госпожа Греслер има думата. Благодаря, господин председател. Ние чухме изявлението на съвета. Съветът сякаш се преструва, че се занимава с неща, които нямат отношение към него. Съвета трябва да гарантира по-доброто управление и разходване на средствата. И какво се прави в това отношение? Това е първи ми въпрос. Вие а, представлявате една интересна а, страна, тъй като Испания е сред страните, заедно а, с а, Гърция, и а, Португалия и Италия, извинете, където процента на грешки е най-висок. Искам да попитам какви са полуките, които можете да се извлечете. Същевременно Испания показа, е, че е доста твърда при воденето на преговори, което не допринася за съществено намаляване на грешките. Какво правите за подобряване на администрацията, на управлението? Какви полуки се извлякла Испания в това отношение? Благодаря, господин Оди има думата. Благодаря, господин председател. Аз искам да се присъединя към е, останалите колеги, господин министър тъй като това е въпрос, който се отнася не само до Испания. Всъщност съветът не проявява особена заинтересованост, ако мога така да се изразя, относно необходимостта от подобряване на управлението на общностните средства. 80% от средствата се управляват съвместно в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност. За първ път съветът поне проявява известна готовност като част от бюджетният орган да подобри нещата. Всъщност, вие никога не, не присъствате, когато Сметната палата представя отчета си пред парламента в пленарна зала. Смятате ли това да става в бъдеще, за да демонстрирате интерес към тази процедура? Освен това, бих искал да се обърна към докладчика – аз уважавам работата, която той е извършил, изключително трудна работа. Дори когато получаваме обаче добро становище от палатата, нещата не са толкова еднозначни. От докладчика ние очакваме да вземе позиция. Мисля, че той се ангажира но мисля, че не е достатъчно категорично. Това ме връща към казаното на госпожа Греслер, която запита какво е отношението ви към националните декларации. Смятате ли, че един ден такива декларации ще бъдат представени и каква альтернатива съществува? Тъй като в парламента ние правим непрекъснато предложение. Ако няма национални декларации, какво ще ги замени? Господин Гебранди има думата. Благодаря, господин председател. Аз бих се присъединил към това, което казаха колегите. Действително е важно националните декларации да бъдат представени, защото, по мое мнение, това би бил един много важен инструмент за гарантиране на прозрачност в държавите членки. Преди няколко седмици се проведе конференция с националните парламенти в Хага. Националните парламенти подчертаха, че те искат да са по-силно ангажирани в тези въпроси. И за това, господин министър, искам да го питам какво ще предложите, за да може да се изпълни това желание. Това, което разбрах и колегите го казаха, че в съвета, когато става дума за отпускането на средства за държавите членки, се прилага принципа за ненамеса. Тоест не се задават въпроси за какво и къде се изразходват средствата от Европейския съюз в съответните държави. Мисля, че ние трябва да се задаваме взаимно въпроси, за да видим как може да подобрим положението. Освен това, важно е да признаем, че ако на държавите членки не се задават подобни а, въпроси, нещата няма да се подобрят с освояването на средствата. Струва ми се, че държавите членки не проявяват а, заинтересованост. Имам и конкретен въпрос към вас, господин министър. Питам се дали считате, че предоставянето на европейски фондове за държавите членки не би трябвало да бъде в а, програмата на съвета като отделна точка, тогава държавите членки ще могат да коментират е, начина по който са действали други държави членки, да упражняват взаимен контрол. По този начин също можем да покажем, че е, се преминава към по-добро управление на тези средства в държавите членки. Освен това, какво е, ще бъде направено, за да се гарантира представенето на тези декларации. Вие казахте, че Холандия се е въздържала. Миналата година обаче ние казахме не. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за усилията при изготвянето на проекто доклада. Имам няколко бележки, най-вече свързани с раздела за България и Румъния. Това са членове от 147 Не искам да навлизам в подробности. Искам да насоча вашето внимание към факта, че в нашите страни са предприяти много важни стъпки за справяне с проблемите. Много планове за действие вече са прияти. Има положителни доклади относно е, изпълнението. Много фондове вече са размразени. Искам да насоча вашето внимание към текста на проекто доклада, окончателният текст. Аз вярвам в обективността на Европейския парламент. Ако искаме да говорим за отрицателните неща, трябва да говорим и за положителните. Надявам се, че няма да забравите това. Благодаря. Благодаря. Гейер има думата. Благодаря, президент. Präsident. Herr Staatssekretär, als hier in einer schwierigen Wir sind благодаря. Ние сме нещо като елемента между чука и накованята тук в Европейския парламент. Трябва да освобождаваме от отговорност, но когато трябва да правим това, можем да обсъждаме само с комисията нещата. Нека да не забравяме обаче, че 80% от бюджета е обект на общо управление – Комисията понякога свива рамене, казва искаме да се справяме по-добре, но държавите членки не са готови да ни помагат. Струва ми се, че от това, което вие казвате, се вижда, че съвета смята, че трябва средства да се концентрират там, където са необходими. Трябва обаче да има диалог. Ние в нашата комисия трябва да обсъдим с съвета и с комисията най-вече това как да се справим с основните източници на грешки в бюджета. Много колеги, господин Бранде, например, казаха, че парламентите на държавите членки проявяват сериозен интерес, защото в крайна сметка става въпрос за средства на данакоплаците. Онова, което използваме в Германия, може да идва от 27 различни държави членки, но това са си все пари на данакоплаците. Дали става въпрос за пари на британските или на латвийските данакоплаци, няма значение. Много е важно да разберем как е, регионалните и местните органи управляват средствата, освен това. Нека отново да задам своя въпрос. Мислите ли, че по отношение на националните декларации може да окажете в рамките на съвета необходимия натиск за справяне с грешките? Благодаря. Благодаря. Само един въпрос един кратък въпрос. От дълго време обсъждаме тази тема. Какво се случи на заседанието на Корепер, когато се реши да се даде препоръка за освобождаване от отговорност? Имаше ли държави, които бяха против? Министъра не иска да каже кои държави са били за, кои против. Просто искам да разбера Готов ли е министъра да каже, имало ли е страни, които са били против, ако е имало такива? Благодаря, госпожа Аяла. Благодаря. Искам да благодаря на министъра за това, че е наш гост днес. Той идва след един неофициален съвет, където се обсъждаха тези теми теми, които ни засягат като членове на Комисията по бюджетен контрол. От а, дебата стана ясно, че по отношение на кохезионната политика трябва да се гарантира, че тези огромни средства, независимо дали те са по европейските фондове или по е, е, пътища, които идват от държавите членки, чрез съфинансиране, трябва да бъдат опазени по някакъв начин. Мисля си, че кохезионната политика е успешна така или иначе, но проверките засягат всички нас. Всяка една страна, която е обект на средства по кохизионната политика, трябва да бъде следена. Как може Испанското председателство да ни помогне тук? В страни като Белгия, например, или Холандия, имаме федерална структура – В Испания се провежда дебат за това как да се подобри прозрачността, достъпа, как да се подобри контрола и за сходването на средствата. Как може Испанското председателство да помогне на страни, които са изпаднали в затруднено положение, като Германия и Белгия, например. Това са федерални държави, където няма централизация на правомощията. Средствата обаче стигат до гражданите по-лесно поради тази федерална структура. От друга страна обаче контрола се осъществява по-трудно. Чудя се дали в резултат на проведените дебати, Испанското председателство може да помогне да се избегне една ренационализация на европейските фондове. Благодаря. Преди да дам думата на министера, искам аз да задам един въпрос, след това ще му дам 15 минути за отговор. разгледахме мнението на Сметната палата за финансова година 2008. Отбелязваме, че има някои много сериозни грешки. Виждаме грешки, които вероятно сигнализират за измама, най-вече в някои държави членки. Искам да попитам какво възнамерява съвета да прави с тези страни, които в продължение на много години твърде често извършват измами спрямо Европейския съюз. Как смятате, че трябва да се засили превенцията, санкциите, как може да се гарантира по-доброто сътрудничество между държавите членки? Може ли да ни дадете някакви гаранции относно автономността спрямо държавите членки? Ще дам думата на министъра за отговор. Благодаря. Благодаря. Благодаря на всички за коментарите. Някои от е, въпросите се препокриват, затова няма да отговарям на всички въпроси един по един, а общо. Ако мога да ви напомня, в е, моето изказване относно съвета, исках да предам посланието, че ние имаме желание да подобрим изпълнението на бюджета на общността. Така че по отправната точка имаме съгласие. Разбира се, има и какво да се подобрява. Но нека да бъдем предпазливи. Не бива да се обърква идеята, че има възможност да се постигнат подобрения с желанието да стигнем прекалено далеч и да наложим една система, в която да дискутираме, да въвеждаме понятия като недопустими нива на грешка и лошо разходване на средства, така както се коментира тук в залата от някой от вас. Ако видим в подробности доклада на Сметната палата, действително изглежда, че нивото на грешката е доста високо, но ако погледнем подробно, Сертифицираната грешка е 0,5%. Това ви давам тази цифра като пример. Става дума за структурните фондове. Така че нека да говорим сериозно. Да виждаме нещата в съответния контекст. Някои неща, погледнати изолирано, изглеждат зле, но когато се разгледа в общия контекст, съвсем не е така. Стана дума тук за измама, за злоупотреба със средства. А, определено процентите в това отношение са доста ниски. Сега на нас не се иска те да бъдат нула, но не бива да объркваме понятията грешка и измама. Не бива да преувеличаваме, не бива да вадим заключение, че управлението на бюджета не е добро, защото това не е така. Ако приемеме една такава теза, ще трябва да поставим под въпрос ред европейски политики, които са, имат много голям успех. И това би било и несправедливо, и необосновано. Действително, има грешки. И съвета си задава въпроса защо се появяват тези грешки защото нещата не са идеални. Председателя на Сметната палата изказа следното мнение по отношение на грешките. Значи става дума за Сметната палата, не за съвет. Той коментира, че в много области съвета е открил високо ниво на грешка, но тя проистича от високото ниво на регулация на съответната материя. Така че Опростяването остава основен приоритет. Това е препоръката от Сметната палата относно нашите задачи. Най-общо те се свеждат до това да опростяваме. А също така смятам, че трябва да е, направим нещата и по-гъвкави, т.е. управлението да е по-гъвкаво. Не става дума да няма проверки, да няма контрол, но да търсиме по-предсказуеми системи за контрол. Ние имаме в нашите държави системи за контрол, които са много по-гъвкави, отколкото тези на европейско ниво. И след като ние можем да имаме такива системи на контрол на национално ниво, защото ги нямаме и на европейско ниво. Това е върху което трябва да работим. Сметната палата го нарича упростяване. Според мен ние следва да го наричаме засилена гъвкавост. Бях на среща на министрите на регионалната политика мината седма и, седмица и те до голяма степен бяха на едно мнение, че е много важно да се постигне упростяване. Това беше основното заключение на среща на министрите от миналата седмица. Сега, дали е имало въздържали се по време а, на тази препоръка, за която питахте, или против? Нямаше страна, която да бъде против това е информацията, коя, с която аз разполагам. Не знам откъде сте получили тази информация. Националните декларации за достоверност. Позицията на съвета е следната. Националните декларации са полезни. Те са една възможност за страните, които имат желание да ги възприемат. Съвета е за това, тях да ги има. Но в някои страни има проблеми с изготвянето на тези декларации, защото те са с децентрализирана система. Аз говоря от името на съвета. Но, примерно, в моята страна а, е, би било трудно. А, в страни, където има федерална структура, има затруднения, защото има много органи, които отговарят за съответните декларации. Но във всички случаи ние смятаме, че декларациите са полезни, е, помагат ни, но не бихме искали да принуждаваме страните да приемат подобни декларации в случаите, когато за тях това ще представлява една допълнителна трудност. А що се отнася до нивата на изпълнение, най-лошият ученик не е Испания, нито и Италия. Проблемите са в други страни. И накрая въпроса за това как да работим от тук нататък. Много различни посоки на действия сме разработили. Говорих за упростяване на процедурите. Съществуват процедури, които определено трябва да бъдат подобрени и ние работим за това. Освен това, нека да ви припомня, че а, имаме много институции, много органи, комисията, парламента, ОЛАФ. Твърде, много, много институции работят в тази област и трябва да черпим от техния опит, преди да започнем да измисляме нови неща. Това е нашата позиция и ние ще я следваме. А, макар, че продължавам да твърдя, че определено управлението на средствата може да бъде подобрено. Един друг е, труден проблем е има между Европейския парламент и националните политически власти. За нас това е нова територия. Трябва да видим как ще се сложат тези взаимоотношения. Трябва да поставим акцент върху възможността да създадат връзки между Европейския парламент и националните власти. Договори и конституциите на различни страни всъщност не предвиждат възможности за контрол между парламента и изпълнителната власт на съответните страни. Трябва да помислим. Аз лично просто нямам какво да ви отговоря в този момент. Но във всички случаи това означава, че ще се промени и равновесието и ще има и промяна в разпоредбите. А в заключение искам да ви благодаря за коментарите. А, ние сме в един диалог с вас, работиме по въпроса заедно, имаме общи позиции, можем да продължим да обменяме коментари. Във всички случаи съвета ще продължи да работи съвместно с вас, това е нашата позиция съвместно, разбира се, и с парламента и с комисията за подобряване на управлението на европейските средства. Това е посланието на моите колеги от съвета на министрите по економика. има, има какво да се подобрява, но отново настоявам, нека да не преувеличаваме. Можем да изтъкваме трудностите, да критикуваме, но не можем да поставяме под съмнение политиката за сближаване или политиката по земеделие. Всички те са постигали определени успехи и според мен те трябва да продължат да функционират. Това е нашето послание. Нека да работим заедно, но конструктивно, да не поставяме под въпрос основните споразумения, основните елементи, които всъщност споделяме. Благодаря. Благодаря. Благодаря най-вече на министър Оканя. Сега преминаваме по-нататък към точка 5 от дневния ред освобождаване от отговорност за финансовата 2008 година, общ бюджет, раздел трети. Комисаря Андор ще се присъедини към нас по-късно. Давам сега думата на докладчика, господин Либерацки. Благодаря ви много отново, господин председател. Министърът вече представя въпроса и той обхвана повечето от нещата, които се съдържат и в моя доклад. Искам да наблегна на два момента, отказаното от министъра. Не можем да говорим за измами. И в моя доклад не се споменава за измами в, по отношение изпълнението на бюджета за 2008. Също не можем да поставяме под въпрос, е, която и да е политика, сълскостопанската или кохезионната политика. Тук става дума за нещо напълно различно. Става дума за резултатите, за разходите. Ние говорим тук за бюджетна дисциплина и за своевременното изпълнение. Ето защо искам да подчертая, че ситуацията се подобрява за Европейския съюз като цяло, въпреки че има известни резерви и те са упоменати в доклада. Едната резерва е свързана с бързината, с която се осъществяват нещата. Необходими са 20 години и 2 месеца при сегашните темпове, за да се сведат грешките под прага от 2%. Искам да подчертая още нещо съвсем категорично и, и очаквам реакцията на Европейската комисия. Дали е възможно до края на настоящата година да получим отговор относно прилагането на единна методология за представяне на национални декларации от държавите членки. Знаем, че има доклад в този смисъл и ние искаме да получим точни отговори. Можем ли да се надяваме на подобно нещо? На второ място, ние искаме ясно да се посочи, че ще се опростят процедурите по структурните фондове и кохезионния фонд, както и за авансовите плащания. Какво се случва с средствата, които са получени вече от правителствата? Дали тези средства са изразходвани? по какъв начин са били изразходвани, дали са изразходвани за подобряване на сегашната ситуация, дали са били инвестирани, както е било предвидено. Именно за това имаме резерви. Тези 11% грешки и това се повтаря всяка следваща година. Този процент е просто твърде висок. Относно външните дейности, тук а, грешките са в размер на 43%, още по-зле. 11% са грешките в държавите членки. Мисля, че тук а, могат да се подобрят нещата. Всички подробности бяха представени и аз бих искал да попитам представителите на комисията да кажат колко време е необходимо на Европейската комисия, за да ни представи документ, работен документ, придружен с план за действие. Достоверни документи, тъй като ние получихме планове, план преди известно време, официално прият от е, комисията, но мисля, че нямаше последствия и нищо не се подобри. Ние се нуждаем от е, план, който да включва на първо място ясна декларация от страна на Европейската комисия за координацията в рамките на колежа ние искаме да има хоризонтално сътрудничество, що се отнася до изразходването на средствата на Европейския съюз. На второ място, какви мерки се предлагат от Европейската комисия, какви срокове, доколко реалистични са те. На следващо място, за управлението на бюджета. Тук мисля, че комисарят също трябва да обърне внимание на въпроса. Създаването на тези фондове обаче не води до тяхното по-добро изразходвено. 155 милиарда евро не са освоени, което е 14% до, 2000, до края на 2010 Въпросът ми е дали можем да имаме единна методология. Можете ли да ни отговорите сега или е ви е необходимо време от няколко месеца? Може би, ако ви трябват няколко месеца, ние ще трябва да спрем процедурата по освобождаване от отговорност, докато получим отговор от комисията. На следващо място за политическата отговорност на Европейската комисия. В моя доклад аз посочвам, че комисията трябва да се чувства отговорна за постигането на политическите цели, поставени от Европейския съюз. Европейската комисия не е изолирана, не действа самостоятелно. Комисията служи за инструмент, който трябва да допринася за изпълнението на целите, поставени от е, Европейския съюз. Намерението на доклада е не просто да ви запознаваме с цифри, а да ви покажем, че сме запознати с е, ситуацията, знаем за какво са предназначени средствата, по какъв начин те са изразходвани, по какъв начин те е, са били от полза за държавите членки. И така, господин комисар, колко време ви е необходимо? Дали трябва да а, замразим процедурата по освобождаване от отговорност, докато ни дадете отговор, защото през новия мандат на парламента ние искаме да започнем работа с новата комисия на ясна основа, що се отнася до изпълнението на бюджета. Освен това, искаме да има ясни правила за новата бюджетна перспектива. Това са нашите очаквания. Аз очаквам подкрепата на моите колеги, особено на останалите докладчици. Ние искаме да чуем ясната позиция на Европейската комисия. Имам предвид точка 5, тъй като тя е празна, там няма нищо. Трябва ли за това да замразим процедурата за освобождаване от отговорност или пък да обсъдим този въпрос? Очакваме отговор. Благодаря на господин Либерацки. Сега давам думата на комисаря Хан. Благодаря, господин председателю уважаеми членове на Европейския парламент, на Европейската сметна палата, госпожи и господа. Нека в началото да ви благодаря за тази първа възможност да се обърна към вас в началото на моя мандат. За мен е особено удоволствие да бъда тук сред вас, защото днес искам да споделя нещо обещаващо. През последните години имахме достатъчно лоши новини, сега обаче има нещо добро. Какъв е контекста? Грешките, нивото на грешките е твърде високо, грешките са твърде много. Аз казах пред парламента, че съм готов да работя усилено за намаляването на тези грешки. Вярвайте ми, с облегчение отбелязвам, че плана за действие от страна на комисията даде своите плодове. Последната точка от плана за действие маркира за приключението на един процес, от 2006 година насам Европейската комисия стрикно прилага всички очертани предварително действия. Ние редовно докладваме в парламента какво сме свършили. Какви са елементите в плана за действие. На първо място комисията направи одити с висок риск. 50 бяха те на брой. Нашия подход възоснова на риска ни позволи да идентифицираме рискови области и да поправим грешките. Ще продължим тези одити в рамките на съвместната стратегия с цел да се укрепи нашата надзорна роля. На второ място подобрихме процедурите за временно спиране на средствата. През 2006 година Сметната палата прие окончателна позиция спрямо грешките – Предприятите мерки дадоха резултат. Вече имаме подобрение в рамките на 3,8 милиона евро спрямо от 2008 година за разлика от 3,57 за предишния период. 7,4 милиона са средствата възстановени за целия период. Финансовите корекции, освен това, помагат на държавите членки да се справят с възможността за измами за в бъдеще. Националните стратегии за одит и оценките за съответствието и съобразяването са нещо, което държавите членки трябва да приложат. Те трябва да са на лице преди да започне временно плащане. Сега сме оптимисти. Имаме първи индикации, че мерките взети спрямо програмата 2007-2013 година дават резултат. Службите на комисията проведоха одит на една извадка от декларации, получени до май 2009 година. Подхода е същия, който използва Сметната палата по отношение на декларациите за достоверност. Предварителните резултати показват, че грешките са много по-низки, отколкото нези в периода 2000-2006 година. Нашите превентивни мерки вече дават положителен резултат, макар и да се налага да бъдем предпазливи. Извадката засяга само 15 държави членки, например, защото не всички са декларирали своите отчети до май 2009 година. По отношение на програмите между 1994 и 1999 година имаме сериозно намаляване на грешките. В заключение искам да кажа с гордост, че предприятите мерки дават добри резултати за всички три програмни периоди. Те демонстрират, че комисията се справя добре с надзора в рамките на съвместното управление. Освен това, вече успяваме да намалим риска в средносрочен и дългосрочен план. Нека да подчертая още веднъж, че нашата работа няма да спре тук обаче. Тази дейност ще бъде неразделна част от нашата ежедневна работа. Благодаря. Сега давам думата на комисар Андор. Благодаря, господин президент. Уважаеми депутати, But, uh, Нека да повторя това, което каза комисар Хан. За нас появата пред вас е не само възможност да се запознаем, но и също да очертаем колко важно за нас е работата по тези толкова важни финансови инструменти. В моят случай е Европейския социален е, фонд, е, който има бюджет 10 милиарда евро. Когато председателят Барозо ми предложи ресора, който аз завеждам в момента, заетост, там се включваха елементите не само за работа по заедостта, но и контролирането на един много сериозен бюджет. Е, страните членки е, са тези, които решават проблемите в е, тази област, но комисията отговаря за разходването на средства и за създаването на ефективен механизъм за контрол от моята предходна работа знам колко е важно да има точни и ясни механизми за контрол и а, мога да пренеса този опит и в Европейската комисия. Тоест, аз съм наясно и с важността на този въпрос и а, съм готов да приема предизвикателствата, като разбира се го работя съвместно с Европейската сметна палата. Както току-що каза Йоханес, е, комисията счита, че общите цели на плана за действие са постигнати. С удоволствие мога да ви съобща, че постигнатите резултати са положителни и за трите програмни периода. За периода 94-99 службите на комисията са съсредоточили контролните си действия върху процеса на приключването и приемането на финансовите корекции бяха приложени е, финансови корекции на 864 милиона евро от Европейския социален фонд и е, фонда за сближаване между 2008-2009 година. Тази цифра се добавя към цифрата 1,4 милиарда финансови корекции за предходния финансов период. От 2000 и от 2000 до 2006 година комисията засили своите дейности по надзор и е, коригиращи дейности в страните членки за цел да се поправят грешките открити от Сметната палата и от комисията. В резултат финансовите корекции възлязоха на 2,9 милиарда евро в сравнение с 2,1 милиарда за предходните 8 години. Усилията на комисията също доведоха до сериозни подобрения в системите за докладване на страните членки. Ние също така обновихме указанията за изготвянето на годишните отчети и добавихме стимули за страните членки, ако те изготвят тези документи достатъчно добре и на време. Работиме също и за приключването на програмите от 2009 до 2006 година. програм, програмния период 2007-2013 бяха приложени много строг контрол, включително и превентивни действия. Създадени бяха контролни системи в страните членки, е, формулирани бяха и национални стратегии за одит преди комисията да възвръща средствата на страните в програмния период 2007-2013 нещата бяха по-прости в сравнение с предходните два периода. Този процес започна и още преди 2009, но в 2009 доста неща бяха свържени. Декларациите за разходи бяха упростени по нови правила, свързани с общи суми, единични цени и така нататък бяха въведени и упростени процедури при предлагане на документи и при частично приключване на проекти. Комисията счита, уважаеми депутати, че е, плана за действие е напълно изпълнен, но е, напълно сме наясно, че трябва да запазваме инерцията и да продължим да изграждаме нашия капацитет за надзор, да даваме указания, а където е необходимо и да замразяваме временно средства или да налагаме санкции. Благодаря ви. Благодаря много. Сега искам да дам думата на комисаря Семета, ако желая. Благодаря, господин председател. Искам да отговоря на някои въпроси, които бяха поставени от докладчика Либерацки. И най-напред, мисля, че присъствието на трима комисари при разглеждането на въпроса за освобождаването от отговорност е ясно демонстриране на факта, че новата комисия работи съвместно и че гледа отговорно на процедурата по освобождаване от отговорност. Ние ще продължим да работим по този начин с обединени усилия, за да можем да допринесем за подобряване на процеса. Беше представен доклад е, и план за действие там се съдържат мерките, които вече са предприяти и които водят до съществени подобрения при използването на средства от Европейския съюз. Аз а, вярвам, че едва ли ще са ни необходими чак 20 години, за да получим положителна декларация за достоверност на отчетите. Мисля, че чрез съвместните ни действия ние ще можем да постигнем целта за положително декларация, колкото е възможно по-скоро, заедно с вас. Относно плана за действие, вие сигурно си спомняте, вие се обърнахте към мен с а, а, искане да представя такъв а, а, план три месеца след встъпването ми в длъжност. Аз искам да кажа, че своевременно ще представя такъв план за действие с конкретни действия и срокове за тяхното изпълнение. Благодаря. Сега можете да задавате въпроси, но моля да бъдете кратки, тъй като трябва да приключим по тази точка от дневния ред до 5 часа. Госпожа Греслер, благодаря. Господин комисар Хан, добре дошъл. Радваме се, че комисията най-сетне встъпи в длъжност и можем да започнем дискусии. Искам да ви запитам дали действително гледате сериозно на тези признаци на успех. Ние виждаме, че не можем действително да кажем каква каква част от тези върнати средства постъпват в бюджета. Това, което постъпва в е, бюджета, всъщност е по-малко от това, което първоначално беше посочено. Затова моля да внимавате, когато посочвате конкретни цифри. Относно структурните фондове, при 11% грешки свързани с нарушение на европейското законодателство. Това е 2,7 милиарда евро ежегодно. Тук говорим за период от, от 5 години. Това са приблизително 21 милиарда. Ако видите колко сме възстановили от тази сума, 20 милиарда евро са неправомерно отпуснати средства и 3,5 милиарда са едва върнатите в бюджета. Държавите членки, които са а, получили най-много средства в размер на 16 милиарда, са възстановили едва 1,5 милиарда. действително много е трудно да имаме добра система за контрол. Не можем да твърдим, че нещата вървят добре. Крайно време е да измерваме успеха си от гледна точка на възстановените неправомерно отпуснати суми. Ние поискахме да бъде създадена нова система. Сметната палата обаче ни казва, че такава система не е, действа все още. Докато това не се случи, няма да има реални признаци за успех. Кой би желал, пита председателят, да отговори на този въпрос от името на Европейската комисия. <clears throat> Äh, Комисаря Хан, най-напред искам да ви благодаря Запознат съм с цифрите и за това, че трябва да действаме предпазливо по отношение на тези цифри, защото не сме убедени доколко са точни. Аз съм малко въздържан относно правенето на изявления, това, което наблюдаваме до сега обаче, показва, че прилагането на плана за действие е допринесло за подобряване и то съществено на нещата, както и за устойчивостта на мерките. Но а, действително оценка може да бъде направен на по-късен етап. Знаете, че имаше известно забавене поради програмния период, така че ние едва сега започваме да получаваме данни за плана за действие за този програмен период. Така че ефекта ще се забави. Ние вече разгледахме някои образци и те показват, че не можем да очакваме значително подобрение. Що се отнася до връщането на неправомерно предоставени средства. Давам думата на генералния секретар, господин Арна. Благодаря ви. Най-напред искам да подчертая, че когато използвате методологията, така както се прилага от сметната палата, не е правилно тази цифра за грешки да бъде свързвана с конкретни цифри а, пари. Така че не е коректно да се събира тези суми през годините автоматично. Мисля, че такъв подход не можем да прилагаме. Начина по който ние сме се опитали да използваме данните, за да получим по-голяма яснота, е да видим, след като приключи даден период, след като бъдат направени всички корекции, какви грешки все още остават и единствения период, за който разполагаме с данни, е периода 94-98. Комисаря Хан вече подчерта, че резултатите ще бъдат публикувани те са много по-низки, отколкото тези 11%, които се цитират. Но ние искаме да сме сигурни, че това не е еднократен акт. Ние ще направим същото за периода 2000-2006, след като приключи отчета <clears throat> по този период. Ние приканихме колегите от Сметната палата да направим това заедно да разработим една методология, която да се прилага в такива случаи. Нещо друго, което можем и което сме се опитали да направим, е да видим каква е ситуацията с последните разходи. Когато разглеждаме последните разходи, т.е. за периода 2007-2013, миналата година ние се опитахме да направим нещо като а, мини декларация, използвайки същата методология като палатата на базата на данните, разполагаеми към а, момента. И отново за новият период, разходите за новия период, като се отчитат всички превентивни мерки, посочват, че, че грешките са много, за щастие бих казал, много по-низки от 11%. Разбира се, това ни дава малко по-оптимистична представа. Ние сме по-оптимистично настроени за бъдещето. Разбира се, това не означава, че трябва да отслабим усилията си в тази посока. Що се отнася до корекциите, има няколко сценария, които можем да откроим. На първо място това са корекциите, които се извършват от самите държави членки. Средствата, които се коригират в такъв контекст, могат да се използват отново от държавите членки за извършването на плащания. Нашето желание, разбира се, е да се изразходват средствата за развитие, но това да става по коректен начин. Друга възможност е комисията да установи грешките, да ги обсъди с държавите членки, държавата членка, за която става дума, да приеме разчетите на комисията, да направи от своя страна корекции. В този случай средствата също не са загубени за държавата членка. И е, последния сценарий, който съществува, е комисията да установи грешки, които не се приемат от държавата членка, за която се отнасят и не счита държавата членка, че трябва да извърши корекции. В този случай Европейската комисия налага нетна корекция върху тази страна и в този случай средствата се губят от страната. На базата на данните, с които разполагаме за 2008-2009 има и 8 милиарда корекции в цялата система в държавите членки и в комисията, взети заедно. Това е съпоставимо с ситуацията от преди 3,5 години. С ситуацията от преди 8 години, когато имаше 3,5 милиарда. Всичко това е, е записано в доклада. Благодаря, госпожа Аяла. Благодаря, госпожа Аяла. Искам да благодаря на председателя за това, че създаде тази възможност да проведем дискусия с новите комисари, чието портфели засягат въпроса, който е от интерес за нас. Благодаря на комисарите за това, че са тук. Благодаря ви за предоставената информация. Получихме доклада на 8 февруари. Успяхме да разгледаме подробно плана за действие. Бихме искали обаче да получим повече време за разглеждане на подробностите. Министъра говори за това. Искаме да видим какво може да се направи относно корекцията на възможни грешки и на грешки, които със сигурност са били извършени, защото има разлика между тези два типа грешки. Искаме сметната палата да определи една ясна методология, за да не става объркване. На второ място, мисля си, че комисията може да ни даде малко повече информация относно съвместната работа между комисията и сметната палата. Освен това, члена на сметната палата, който отговаря за освобождаването от отговорност, ни каза, че процента на изразходване на средствата в сравнение с изразходването на средствата в селското стопанство е различен – както и по отношение на структурните фондове. Занимава ли се комисията и с този въпрос? Защото в крайна сметка увеличаването на новите механизми води до увеличаване на разходите. Искаме да разберем дали в крайна сметка има полза от засиления контрол на структурните мерки. Иска ли някой от комисията да отговори? Може би аз ще започна, след това колегите ще продължат. По последния въпрос относно разходите за контрола. Това е нещо изключително важно. Знаете, че изготвяме система за допустим риск за грешка – Главното тук ще е да се изчисли нивото на ползите и разходите, ползите от, от контрола. Възоснова на резултатите ще можем да предложим едно приемливо ниво на допустим риск. Ще започнем работата през май. В хода на тази година ще разгледаме различните политики. Ще говоря за това малко повече, когато представям програмата ни. Последният елемент от тази програма е сближаването. Сближаването ще бъде обект на работа най-вероятно през 2011 година. По отношение на съвместната дейност на Сметната палата и комисията, мисля, че Имаме тясно сътрудничество с Сметната палата. Аз възнамерявам да продължим работа по този начин, защото в крайна сметка общата ни цел е да постигнем положителна декларация за достоверност за всички институции. Комисията, Сметната палата, съвета и държавите членки трябва да работят в тясно сътрудничество. Следващия оратор. Като цяло мога да се присъединя към казаното, че имаме тясно сътрудничество с Сметната палата. За периода, който обсъждаме, сектор на обществените поръчки е основният сектор, по който работим. Колегата Бърние ще работи по тази тема с оглед да се постигнат подобрения. Много грешки се правят на място. Те са свързани с прилагането на разпоредбите. Важно е разпоредбите да се тълкуват по единен начин. Обучението за това как трябва да се прилагат разпоредбите трябва да се засили и да се надяваме, че много от грешките ще бъдат коригирани на време. Господин Стас. Благодаря, колеги. Три коментар. Първо, доклада на господин Либарацки мисля, че подходът в него е много добър. Аз го изчетох с много голям интерес. В е, документа се съдържат много добри елементи. Заставам зад вас и ще ви подкрепям за този доклад. Второ, ако мога да се върна по, към въпроса за сметната палата, защото господин Липерацки отправя доста критики. Аз ще подам няколко изменения по тази тема. Защото мисля, че в края на краищата в течение на времето е, работата на Сметната палата и начина по който те се развиват и изготвят своите годишни доклади, е, всичко това ни води в правилната посока. Затова искам да поздравя е, колегите от Сметната палата за работата, която извършват последните години. Също създаването и на така наречената светофарна система, картоните червено, оранжев и зелен, където се обозначават и къде са недостатъците и неизпълнените неща от страните членки. В момента се провежда зимната олимпиада, раздават се награди и според мен господин Паничи от Сметната палата ще получи златен медал, ако аз го раздавах. Но, доколкото разбирам, за съжаление, вие ще ни напуснете което е много жалко, защото смятам, че отлично работихме заедно. Сега тук сред нас са трима комисари, един от ние познаваме един от тях при, от изслушванията, другите се представят пред нас за първ път. Но ми се струва, че понякога в комисията се смята, че все по-трудно ще бъде на комисарите да се представят пред нашата комисия за бюджетен контрол. Но нека ви кажа, че ние сме много приятни хора и сме готови да работим съвсем конструктивно. И мисля, че има много висши ваши служители от генералните дирекции, които могат да е, подкрепят е, моите думи. Сега, вярно, че понякога може да има остри изказвания и критики, но като цяло сме готови да сътрудничим и да търсим рез... общи резултати. Искам да задам следния въпрос към комисарите. Вие представяте и вашите колеги от комисията и искам сега да поставим акцент върху този въпрос за националните е, декларации. Параграфи 36 до 52. А, тук стана дума за националните декларации с испанския министр, но ми се струва, че трябва да търсиме нещо, някакъв напредък. А, трябва да разобедим съвета в неговото е, схващане, че те не са толкова сериозни тези декларации. А, договора от Лисабон дава възможност на комисията да упражнява определени лостове, за да вкара в коловоза съвета. И затова ми е интересно вие как ще реагирате, как ще коментирате тези параграфи 36 до 42. Това са много важни елементи. Е, и да видим в края на крещата дали ще освободим комисията или ще отложим освобождаването отговорност. По този начин може да се приложи известен натиск. Това, което предлага господин Либерацки. Председателят, някой от комисията иска ли да отговори? So, if, if I... Комисаря Семета, ако искате личното ми мнение, да съм а, за аз съм за националните декларации, тъй като считам, че по този начин ще се стигне до действително подобряване на ситуацията. От друга страна, трябва да бъдем реалисти. Прилагането на тази концепция ще изисква промяна в финансовия регламент, в правната рамка, и това ще стане съгласно Лисабонския договор по процедурата на съвместно вземане на решение, т.е. от съвета и парламента заедно. Затова ние трябва да сме много предпазливи, да представим финансов регламент, който да ни позволи да се мини през законодателния процес. Не става дума само за националните декларации. Ние смятаме, да предложим доста и важни изменения в финансовия регламент. Наша обща цел е тези изменения да бъдат прияти в най-скоро време. На следващо място предложение, което ще а, засили изискванията по отношение на годишните а, резюмета стандартизиране на информацията, която се представя. Също обмисляме възможности да поискаме а, декларации за достоверността на отчетите от държавите членки. Разбира се, тук ключовият въпрос е да се стандартизират изискванията, всички държави членки да разбират какво се иска от тях, да следват едни и същи насоки. Така че при сегашната правна рамка има основни насоки. Те са изменени, усъвършенствани, но те не са юридически обвързващи. Те са препоръка от наша страна. Те нямат задължителен характер. Трябва да включим тези изисквания в финансовия регламент, за да се сложи ред в нещата. Комисаря Хан. Аз в голяма степен съм съгласен с казаното от моя колега. Миналия петък обаче на неформалната среща на министрите, държавите членки погледнаха благосклонно на националните декларации. Но има някои ограничения. Има четири държави членки в момента, които предоставят такива декларации доброволно. Мисля, че това може да послужи като сигнал за останалите да направят същото. Това ще подейства като насърчение към останалите. Ние имаме възможността да обмислим заедно с Европейската сметна палата по какъв начин съществуващата правна структура би позволила да се прокарат а, а, националните декларации, за да се постигне по-висока степен на достоверност на данните, които се предоставят. Това, което ще се случи на европейско ниво, да можем да се занимаваме с, с ли, с, с същността на нещата. И по отношение, например, на структурните фондове, ще можем да видим по какъв начин програмата на Европейския съюз за 2020 година се изпълнява. В дългосрочна перспектива обаче можем да имаме едно по-разумно разпределение на работата. Представителите на държавите членки да направят нужното от своя страна. Председателят. Сега господин Оди има думата. Господин председател, аз съм малко разтревожен. Ние ще гласуваме на 22 март а днес не знае дали нашата комисия ще може да излезе със становище. Не знае дали комисарите са наясно с а, ситуацията. Каза се, че ще има а, междинна декларация за достоверност на отчетите. Да, можем да приемем такъв подход. А, ако Сметната палата реши, че това е окей, okay, но тук става дума за 11% грешки за бюджетния период, за който става дума. Ние тук представляваме европейските граждани и аз не разбирам какво става. Този парламент и гражданите няма да погледнат с добро око на този а, проблем. Създава се впечатлението, че ли че или има лош контрол, или че а, е, нещата са зле аудитирани. Имаме а, е, ужасния пример с Гърция сега. Време е да, да се събудим, бих казал аз. Господин е, Либератски свърши отлична работа, той все още не е приключил. господин Боничи, когато гледам какво прави палатата, аз не мога да разбера дали е положително или отрицателно становището на палатата. на този етап аз като парламентарист не мога да преценя дали разполагаме с документ, който да ни позволява да гласуваме с да за освобождаване от отговорност. Така че ако можете, господин комисар, да ни дадете уверение или сега, или до 22 март, дали можем да дадем освобождаване от отговорност или да отложим това за по-нататък. Може би комисията ще реши да направи това. Какво нямаме към момента и какво би се променило до октомври, за да можем да дадем освобождаване от отговорността. Трябва да призная, че съм сериозно обезпокоен от начина по който Комисията по бюджетен контрол разглежда въпроса. Господа, искам да ви помоля да направите огромно усилие до 22 март, когато ще се гласува в нашата комисия. След това ще бъде отнесен въпроса в пленарна зала. Трябва да получим доказателства, че нещата се подобряват, че са надежни. Ако няма подобрение, тогава ние ще откажем да освободим от отговорност. Това обаче е доста обезпокоително. Председателя, моля да бъдете кратки. Кой ще отговори от името на Европейската комисия? Комисаря Семета. Аз ще бъда съвсем кратък. Мисля, че е много важно да отчетем постигнатия напредък по реализирането на поредица от мерки за подобряване на освояването на европейските средства. Мисля, че е от общ интерес за всички ни да бъде дадено освобождаване от отговорност, тъй като в доклада на господин Либерацки се съдържат много добри препоръки. Аз като комисар, който отговарям по въпросите за освобождаването от отговорност, бих могъл да ви уверя, че ще се съобразя с тези препоръки и ще се опитам своевременно да ги приложа на практика, за да се подобри ситуацията върху е, изразходването на средства на Европейския съюз. Разбира се, вие сте тези, които ще вземете решения. Ние като Европейска комисия сме готови да предоставим е, цялата нужна допълнителна информация, за да може да се вземе нужното решение. Председателя, господин Гебранди има думата. Благодаря господин Стас говори за това, че тази процедура по освобождаване от отговорност на неговата 11-та, е за мен пък тя е първа. Може би аз съм твърде наивен. В момента не знам много за тази процедура. Аз смятах, че държавите членки ще са готови да поемат на плещите си своята отговорност. Само, че се шокирах, като чух какво каза испанския министр преди малко. Той се крие зад сложността на този регламент. Малките проценти, свързани с измамите, са едно нещо, само че министъра никога не каза, че е готов да се заеме с този проблем. Имаше конкретни въпроси от страна на нашата комисия, нямаше конкретни отговори. Това е доста притеснително и опасно. В крайна сметка става въпрос за доверие, а моята страна, Холандия, е много по-малко ентусиазирана по отношение на бъдещето на Европейския съюз, отколкото преди. Този тип въпроси подкопават нашето доверие като цяло. Ние като европейски институции не трябва да имаме различни мнения. Парламента и комисията ще трябва да се изправят срещу съвета. Обръщам се с призив към комисията. Нека да не говорим за това кой за какво носи отговорност. Държавите членки не трябва да се налагат. Моята група е готова да освободи от отговорност, но трябва да има подобрение. А подобрение ще има само ако ние, комисията и парламента, успеем да принудим държавите членки да дадат своите декларации, свързани с използването на европейски средства. Това искам да отправя като послание към комисията. Всъщност финансовия регламент ни дава възможност да действаме. Господин Стас и господин Либерацки в своя доклад казват, че трябва да се действа. Надявам се, че представителите на комисията ще одобрят моето предложение. Кой иска да отговори? Well, I just uh, could actually... Аз вече дадох отговор на този въпрос в моите предишни бележки. В момента изготвяме прегледа на финансовия регламент. В момента изготвяме проекто регламента. Комисията е готова да стигне до края по отношение на предложението за финансов регламент. Ще видим обаче как ще реагират на нашето предложение съвета и парламента. Понятието битка не е най-доброто. Ние не сме врагове във война. Мисля, че трябва да сме партньори. Трябва да използваме подхода на моркова и тоягата, за да подобрим финансирането в държавите членки, защото и в техен интерес е да оползотворяват средствата максимално добре, защото в крайна сметка става въпрос за пари на данакоплаците. Държавите членки би трябвало да се притесняват относно нивото на грешките. Ето, имаме отлична основа за сътрудничество между съвета, парламента и комисията. Господин Гейер има думата. Аз. Аз не очаквам отговор, всъщност. Само искам да изкажа благодарност за това, че имахме възможност да обсъдим нещата. Три проблема се изправят пред нас. Първо, декларацията за достоверност. Също системата на светофара, така наречена. Е, в областта на земеделието може да се използва, но това не ни касае нас. Също ние сме наясно, че парите се управляват съвместно. И грешките, които извършват страните членки, могат да бъдат е, открити, но както се коментира тук, съвета не е чак толкова готов да работи за е, намаляване на нивото на грешките. Ние с комисията и нашата е, комисия по парламентарен контрол трябва да работим за намаляване на тази на това ниво на грешка. Другия парадокс е, че имаме тук трими, трима комисари, които в чието ресори влиза до известна степен този въпрос. И ние сме готови да повярваме, че има почва за оптимизъм. Но все пак все още се съмнявам, че това е достатъчно основание да освободим комисията от отговорност. Сега, вярно, дискутирахме този въпрос с вас тримата. Господин Либерацки извърши отлична работа и бяха така набелязани доста слабости и недостатъци. Например, високия брой чиновници, които отговарят за координация. Това са разходи, които според мен могат да бъдат намалени. Мисля, че този въпрос не е в ресорите на никой от вас, тримата, но все пак комисията трябва да го реши и него. Разбираме, че има много мерки, които се подготвят, които имат за цел – да се постигнат подобрения и в такъв смисъл нека така да кажем, да отложим нещата до октомври, да видим какво ще се случи. И когато видим какъв успех е постигнат следствие на тези мерки, да решим и да вземем съответното решение за освобождаване от отговорност. Господин сега. И аз искам да приветствам новите комисари. Четири години и половина вече работим. Чуди се дали можем да си представим една ситуация, според която ще се срещнем в тази зала през 2014 година и ще чуем за изключителния напредък, който е постигнал – И ще чуем Сметната палата да казва, че по отношение на държавите членки има 9% кредити, които не са изплатени както трябва. Може ли да си представим една такава ситуация? Защото сега не можем да имаме такава ситуация. Това показва, че имаме нужда от и ясно очертаване на целите. Какво и кога искаме да постигнем? Мисля, че трябва да можем да сътрудничим с държавите членки, но нямаме достъп до детайлите. Не знаем какво става във всички офиси на комисията. Ние ще оценяваме комисията по постигнатите резултати. Затова трябва да има конкретни цели. Трябва да знаем какви са целите, които ще трябва да бъдат постигнати. Още един въпрос. Чухме от комисията, че плана за действие е приложен напълно вече. Мисля си обаче, че е добре е Сметната палата да даде своята оценка, да каже дали в крайна сметка те смятат, че плана за действие е приложен напълно. Благодаря. E Сега две минути за отговор на представители на комисията и след това преминаване към шеста точка от дневния ред. Само да направя един кратък коментар. aufwachen kann und reagieren kann, wenn es notwendig ist. Та те мога да ви уверя, аз не спа толкова тежко, така че мога да се събудя винаги, когато трябва. Това е комисар Хан. Що се отнася до доверието? В последните няколко години ние си сътрудничихме много добре с Сметната палата. Използваме една и съща методология при извършването на изчисленията. Това е много важно, защото когато работим по една обща основа и е ясно, че резултатите са по-добри, значи, че вървим в правилната посока. И е, вие можете да ни имате доверие до определена степен и да приемете определени твърдения. Сега всички институции се стараят да извършат, да вършат нещата по възможно най-добър начин и още рано да се търси оценка за новата комисия, но в бъдеще смятам, че ние ще можем да работим в дух на доверие и сътрудничество. Сега госпожа Гряслър за половин минута. А, нали, както знаете, а, точно към Гърция не е ясно доколко доверие можем да им гласуваме. А що се отнася до реформата на бюджета, готови ли сте да включите и националния въпрос? Защото в края на краищата това е най-удачният начин за упражняване на натиск. Благодаря. Сега вече преминаваме към шеста точка. Това е председателя. Ще е, е, обменим мнение с господин Семета е, по конкретната програма, за която той отговаря. Комисията поиска да представи програмата. Добре дошъл и на професор Боничи, който представлява Европейската сметна палата. Остава дума за финансовия регламент, който се отнася до ОЛАФ и програмата, която господин Шемета желая да представи пред парламента. Също се, ще коментираме и назначаването на новия директор на Сметната палата и също така ще повдигнем и въпроса и за временното председателство на ОЛАФ, както и подновяването на надзорния съвет на ОЛАФ. Надявам се, че ще чуем повече подробности по всички тези точки. Имате думата, господин Семет. You, uh, Благодаря, господин председател. Както Споменах и по-рано, аз ще предоставя подробен план за действие през едните месеци. Затова днес ще представя основните приоритети, тези, които са свързани с освобождаването от отговорност и ще разгледам някои въпроси, които вие поставихте в писмото си относно ОЛАФ. Мисля, че всички имаме обща цел да повишим доверието на гражданите към институциите. Сметната палата в годишния си доклад отбелязва, че има напредък. Същото се съдър... становище се съдържа и в мнението на съвета, изпратено до съвета, но има проблеми свързани с финансовото управление във вътрешните и външни политики и най-вече в сферата на структурната политика. И така, намерението ми е да предложа на първо място да ангажирам останалите колеги комисари, като комисар, който отговаря за освобождаването от отговорност, ще направя така, че моите колеги да са запознати с рисковете и колко е важно да се подобри по-нататъчното по-нататък финансовото управление на европейските средства в съответните сфери, за които те отговарят. Освен това, редовно ще информирам колегията за финансовия контрол, не само в ключови моменти на процедурата по освобождаване от отговорност, но и когато бъдат представени докладите на Сметната палата. Като председател на комисията за напредък по отношение на одита. Ще предупреждавам комисарите тогава, когато има забавене, частично прилагане или липса на напредък. Разбира се, ще направя така, че вашата комисия да бъде информирана по основните въпроси и проблеми, свързани с греш, процента на грешките, мерки за смягчаване на техния ефект и общи въпроси, свързани с стратегията. Ще също засиля отчетността на държавите членки чрез годишни кратки отчети и декларации за достоверността ще бъдат предоставени основни насоки за държавите членки, за да а, знаят те какво се изисква от тях до две, края на 2010 да се а, види какъв е ефекта от тригодишното прилагане на тези годишни кратки а, доклади. Ще приложа в финансовия регламент, а, както и в секторните правни бази при нужда, упростяване на критериите за допустимост, например предоставянето на една глобална сума или пък на базата на очакваните резултати. Имам предвид също необходимостта от простяване, така както е приложен, предложено в сферата на научните изследвания. Става дума за предоставяне на безвезна помощ. Ще бъде интегрирана системата. На четвърто място ще настоявам за прилагането на концепцията за допустим риск и за нейното включване при разглеждането, при разглеждането на финансовия регламент. Освен това, ще настоявам за баланс между контрол върху разходите и процент на грешките. През май 2010 ще направя първи предложения в сферата на научните изследвания, енергетиката, транспорта и развитието на селските райони, а през лятото ще включа външната помощ, развитието, разширяването, както и кохезионната политика. Това ще продължи вероятно и през 2011. Вероятно се спомняте, когато беше представен освобождаването от отговорност в качеството ми на комисар по бюджета. Аз казах, че това ще стане през 2010, но след това, след като обсъдих въпроса с съответните служби на комисията, стана ясно, че това ще е възможно през 2011. Аз ще насърча колегите ми да следват действия за подобряване на качеството и достоверността на информацията, която се предоставя от държавите членки за връщането на суми, анализ на информацията, предоставяне на препоръки, подобряване на информираността, Програмите ще се разглеждат от Сметната палата, за да се види какъв е остатъчният ефект. Усилията за подобряване на ситуацията ще се фокусира по приключването на програмите, които са в ход. Разбира се, ще има нулева толерантност към грешките и целта е те да бъдат коригирани. На пето място ще при, прилагаме мерки по преустановяване на плащанията тогава, когато бъдат установени грешки в системата. Новата рамка за 2007 и 2013 позволява това да бъде направено. И на последно място, заедно с колегите комисари, ще подкрепим всички усилия да се възползваме в пълна степен от подобрения контрол в секторното законодателство за 2007 и 2013, като внимателно се следи прилагането и се осигурява нужната подкрепа на националните администрации и а, като се изпълняват а, а, мерки за подобряване на основните насоки, обмен на най-добри практики и информация. Мерките, които ви представих току-що, ще допринесат за подобряване на ситуацията, но няма да доведат до очакваните резултати без активното участие на останалите заинтересовани страни. Затова аз предлагам ново партньорство с основните заинтересовани страни и най-вече с държавите членки. Намерението ми е този, това ново партньорство да започне с един диалог с заинтересованите страни, сметната палата, парламента, бенефициенти на помощи, да се набележат основните трудности и да се вземат решения как по най-ефикасен начин те да бъдат коригирани националните аудиторски органи могат да допринесат също за подобряване на достоверността на отчетите, свързани с средства на Европейския съюз. Аз очаквам да се възползвам от проекторезолюцията резолюцията за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета за 2008, така както е изготвена от господин Либералски, Либерацки, за да се справим с предизвикателствата, които са свързани с изпълнението на бюджета. Ние ще наблюдаваме изпълнението на бюджета, прилагането на програмите, като се отчитат съответните правила, разходите, също да се помисли по какъв начин ще се прави оценка на тези резултати. Очаквам силната подкрепа на Европейския парламент и се надявам, че на базата на постигнатото до сега и с ангажимента, демонстриран от новата комисия, освобождаването от отговорност за 2008 ще бъде насърчителен сигнал – за съвместните ни усилия за подобряване на управлението на европейските фондове, да работим в партньорство с държавите членки и с други основни заинтересовани страни. Разбира се, аз очаквам вашата резолюция за освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета за 2008, както и за набелязването на сферите, където са необходими спешни мерки. Сега нека да се спра на частта, свързана с борбата с измамите и бъдещето на Олаф. Това е другата част от е, моя портфел. На първо място, що се отнася до назначаването на новия генерален директор на ОЛАФ, ние е, представихме е, съобщение за търсене на кандидати – Очакваме до утре да бъде утвърден проекта. Нашата обща цел е а, този това съобщение да се публикува в най-скоро време, за да може да се попълни а, поста генерален а, директор на ОЛАФ, за да има ОЛАФ титуляр. В проекта ние се опитахме да постигнем нужния баланс между компетенции, свързани с борбата с измамите, с юридически опит, също и с опит в сферата на управлението, като се има предвид, че тук става дума за управление. На следващо място за назначението на господин Ник Айлис в като изпълняваш длъжността директор на ОЛАФ. Във вашето писмо вие поискахте да представя процедура за провеждането на консултация за поста изпълняваш длъжността директор в съответствие с регламента за ОЛАФ. Аз не съм в състояние да представя процедура, но мога да ви представя как виждам ситуацията. Господин Айлет, според комисията, изпълнява длъжността а, директор на ОЛАФ в съответствие с изискванията за приемственост. Той беше избран за това от 2000 да бъде заместник по време на отсъствието на господин Брюнер от 2005 година насам. Така че той има този опит. Заместник председателя на комисията Калас изпрати а, писмо до Алъв. Там се посочват какви са отговорностите на изпълняващия длъжността директор. Европейският парламент и съвета трябва да бъдат регулярно информирани за дейността на ОЛАФ. В интерес на всички е, през този междинен период този междинен период да трае възможно най-кратко, затова това най-скоро време трябва да се публикува съобщението за поста за генерален директор. Прилагат се обичайните процедури за запълване времено на такива постове. Съгласно член 12 се предвиждат консултации, които обаче се отнасят само за за назначаването на директор за срок от 5 години и тази процедура не се отнася за временен заместник. Освен юридическите трудности, има и практически проблеми, тъй като процедурата трае твърде дълго и това може да засегне принципа за приемственост. Обичайна практика в публичната администрация, когато възникне изненадващо увакантяване на виш пост, този пост временно да бъде поет от съответния най-висшестоящ служител, за да се осигури приемствеността на работата. Работната група на съвета също обсъди този въпрос – становището, което не е в писмен вид, но което беше обявено по време на заседанието на работната група на съвета и на правната служба на съвета съвпада с мнението на правната служба на Европейската комисия. Бих искал да подчертая, че е изключително важно да се гарантира доброто функциониране на временния директор на ОЛАФ ние сме били в сходна ситуация през 2005 година, когато се приключи мандата на господин Брюнер и той беше номиниран, следвайки същата процедура, да бъде временен директор в продължение на повече от 9 месеца. През тези 9 месеца Ако се спомням добре, бяха открити повече от 200 разследвания. Сега ние се намираме в процес с временния директор. Uh, uh, така че това е, е правено и преди. Най-важното в тази ситуация е да продължи работата нормално. В противен случай ще има проблеми с осъществяваните разследвания или пък тези, които се намират в заключителна фаза или такива, които току-що започват. Бих искал също да подчертая, така както беше посочено в писмото на заместник председателя Калас, че а, изпълняващия длъжността директор е а, готов да се срещне с вас а, в най-скоро време. В заключение аз съм също готов да обсъдя всякакви предложения за подобряване на системата за назначаване на временен директор в бъдеще в съответствие с регламента за ОЛАФ. Относно неофициалния документ, комисията, която комисията обеща на парламента през 2009. Аз обещах през първите месеци на мандата да представя съответния работен документ за реформа на правната база за ОЛАФ и смятам да представя на Европейския парламент и съвета този неофициален документ преди лятната вакансия. Радвам се, че мога да продължа работа незабавно по а, този законодателен а, проект а, и да продължа работата заедно с съвета и парламента. Това ще стане на първия етап чрез а, неофициален документ, а, който да послужи като основа а, за а, обсъждане ще представим позициите и ще се опитаме да постигнем консенсус по основните проблеми. Предложението, което има в момента и резолюцията на Европейския парламент дават основата за бъдещо разглеждане на тези въпроси. След излизането на неофициалния документ ние ще осъществим диалог с останалите институции, законодателния орган. Що се отнася до институционалното функциониране на ОЛАФ и гарантиране на пълната му независимост, както и взаимодействието с комисията, с службата на, на прокурора, тук е необходимо да има сериозен анализ, оценка на въздействието в съответствие с регламента за по-добро нормотворчество и процеса на обсъждане. На следващо място – подобряване ефикасността на ОЛАФ. По време на мандата ми аз ще се стремя да се подобри ефикасността на работата на ОЛАФ, като отчитам препоръките на надзорния съвет, както и проекто доклада на депутата Андрея Казолино по доклада на Комисията за защита на финансовите интереси на Европейския съюз и борба срещу измамите. Аз отчитам тези доклади, както и споделените там опасения, свързани с човешките ресурси, взаимодействието с вътрешният вътрешния одит, обмена на информация, сътрудничеството с държавите членки. Тези въпроси ще бъдат разгледани заедно с ОЛАФ. и IAS. И накрая по отношение на номинирането на членовете на надзорния комитет, то се забави. Сега процедурата ще започне отново. Очаквам да видя с нетърпение какво е вашето мнение по този въпрос. Знам, че имаше размяна на гледни точки между вас и комисаря до 2009 година и комисията и вашата комисия смятат, че трябва да има подновяване на членовете, но не се знае как и кога ще започне тази процедура. Очаквам с нетърпение да видя какво смятате по този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Готов съм да отговарям на вашите въпроси. Благодаря, госпожа Гресле. Благодаря, господин комисар, за този обстоен пакет от отговори. Благодаря ви за това, че засегнахте проблемния въпрос за временно заемащия длъжността генерален директор. Оценявам високо това. Онова, което ме притеснява тук е противоречието в вашето изказване. От една страна казвате, че искате да работите с нас, от друга страна обаче нарушавате правилата свързани с съвместното взимане на решение и координацията по отношение на номинацията на временно изпълняващия поста директор. Казвате, че искате да има сътрудничество, от друга страна обаче поставяте на риск регулярността, правомерността на работата на ОЛАФ. Това ме притеснява. Не така се работи заедно. Юридическите елементи са на лице. Опитах се вече да ви кажа, че не става въпрос за детска игра, не става въпрос за това дали сте за или против някое конкретно лице, става въпрос за директора на Олаф. Неговото номиниране е нещо сериозно. Освен това искам да поговоря и за независимостта. Има едно писмо, свързано с мисията на директора, което сте връчили. Мисля, че трябва да сме внимателни по отношение на номинирането. Не съм сигурна, че правилно сте ме разбрали. Вие твърдите, че в тези сложни ситуации нямаше как да се допитате до парламента. Ние искаме да се действа правомерно. Утре в рамките на заседанието на координаторите ще видим какво да правим. Искам да разбера какво смята сметната палата в Люксембург. Трябва да се отчете позицията на парламента. Основната идея тук е да се защити Европейския съюз, да се избегнат измамите. Вие излагате Европейския съюз на сериозен риск. Искам още веднъж да кажа, че ако нещата не се оправят, ще има сериозни затруднения. Значи, повтарям още веднъж въпроса си. В следващата реформа, следващото преразглеждане на бюджетния регламент, бюджетните разпоредби, готови ли сте да включите и националните декларации, за да може да се постигат по-бързи резултати? Мисля си, че това е най- добрия начин да се постигнат резултати, защото само ако работим с държавите членки, само тогава ще имаме добри резултати. Благодаря, комисаря Шемета. Нека първо да отговоря на въпрос, свързан с временно заемещия пост директор на Напълно споделям вашето виждане – от общ интерес е да гарантираме временно изпълняващия поста да върши своята работа възоснова на солидна правна база. Допитахме се до правната служба на комисията. В протоколите се вижда какво е мнението на правните служби и на съвета – Те го изразиха устно, няма го в писмен вид, просто защото не ги приканихме да го направят. Те действаха по собствена инициатива. Мисля, че всички трябва да поемем своята отговорност. Всички трябва да предвидим какви ще бъдат последиците, ако нарушим правилата за номиниране на членове при форс-мажорни обстоятелства. Приемствеността в тази конкретна институция е нещо изключително важно. Няма разпоредба, която да гарантира тази приемственост освен тази, която предвижда автоматично номиниране в случай на форс-мажорни обстоятелства. Надявам се, че това ще се отчете в новия изменен регламент. Естествено, в новия регламент трябва да има ясна разпоредба, за да се избегнат подобни ситуации – Искам още веднъж да изтъкна, че през 2005 година мандата на господин Бруне изтече. Той беше избран като временно изпълняваш поста генерален директор според процедурата, която се използва сега. Ако се опитаме да променим процедурата, сигурни ли сме, че унези измамници, които през 2005 година бяха заловени само за 9 месеца, няма да се обърнат към съда и да поставят под въпрос правния елемент на тези процедури. Това са много сериозни неща, които трябва да бъдат отчетени. От общ интерес е да не поставяме под въпрос избирането на временно изпълняваш длъжността, директор. Тук не става въпрос за конкретни лица. Аз и колегата Сим Калас който номинира съответното лице, нямаме корисни интереси. Трябва да се осъзнае, че огромната дейност, която беше извършена по време на мандата на господин Бруне, през 2005 и 2006 година е нещо много съществено. Имаше повече от 200 разследвания, които започнаха по това време. Искаме ли да поставим под въпрос тази дейност? Не мисля така. Надявам се, че и вие не смятате така. Мисля, че от общ интерес да ограничим мандата на временно изпълняващия колкото се може повече и да изберем нов постоянен генерален директор максимално бързо. Любезно ви моля да дадете вашето мнение относно обявата за свободно работно място, която беше изготвена с оглед на онова, което вие казахте в тази комисия. Госпожа Гресле, вероятно, добре си спомня, че това стана. Обсъждахме изискванията за лицето, което би заело този пост. Те бяха включени в обявата и се надявам, че проекта за обява ще е удовлетворителен за вас и ще можем да я публикуваме максимално бързо. Както си спомняте, започнахме да обсъждаме публикуването на обявата за свободно работно място по време на моето изслушване. Това беше на 12 януари все още не сме приключили текста на тази обява, защото координацията изисква време. Това е нещо нормално. Трябва да чуем какво смята парламента, какво смята съвета. Между другото, доколкото знам, предварителната позиция е да се разширят изискванията за професионален опит. И тук си мисля, че трябва да има разисквания между трите заинтересовани страни, за да се стигне до общо решение. Аз любезно ви моля да действате максимално бързо. Само тогава ще можем да гарантираме нормалното функциониране на ОЛАФ. По втория въпрос, той беше за националните декларации, нали така? Националните декларации за достоверност. Да, за тях бих могъл да повторя това, което казах, за да ги въведем тези национални декларации, трябва да променим правната рамка. Това е сигурно, защото настоящата правна рамка не поставя такива изисквания. Когато преразглеждаме финансовия регламент, ще предложим доброволното използване на националните декларации – В момента искаме да видим как да предвидим стимули за държавите членки, за да може те да използват националните декларации на широка основа. Определено в проекта за финансов регламент ще предложим да има декларация за достоверност, която да трябва да бъде предоставена от държавите членки. Надявам се, че парламента и съвета ще подкрепят подобно предложение. Декларацията за достоверност, според мен, ще ни даде възможност да гарантираме, че държавите членки поемат необходимата отговорност по отношение на освояването на средствата по европейските фондове. На този етап дебата не навлиза в подробности. То от общ характер ще продължа да Работя с представителите на държавите членки. Има държави членки, които искат да има национална декларация. Това са държавите, които сега ги предоставят. Холандия, Дания, Великобритания и Швеция. Можем да използваме тяхното желание и да изготвим едно добро предложение за изменение на финансовия регламент. Благодаря. Госпожа Деланге. Eh, Благодаря. Господин председател. Искам да коментирам въпроса с националните декларации. Господин комисар, вие правите предложения за подобряване на сътрудничеството между нас и Европейската комисия и съвета. Тези национални декларации ще се отнасят за всички според вас, но вие сега се криете зад законовата рамка, но ми се струва, че вие се страхувате просто от съвета на министрите. И комисията ще има проблеми ако не е готова да застане на наша страна по този въпрос. Забелязвахме такава тенденция и по време на изслушванията. Не исках да коментирам това. Но, що се отнася до Олаф, не знам дали не осложнявам прекалено нещата, но нека да повторя думите на госпожа Гресле. Смятам определено, че и вие си противоречите. В Холандия сега през уикенда имаше страшно много дъжд. Цяла събота и неделя валя. И къщата ми е доста на ниско. Аз мога да плувам. Не ми се наложи да се е, изнасям, но имах време да изчета цялата в много големи подробности обявата за поста за кандидатстване за директор на ОЛАФ и я сравних с предишната и виждам много големи разлики в тази обява за свободното място за директор на ОЛАФ, особено по отношение на изискванията за професионален опит. Тук се казва значителен опит в съдебната или прокураторната поле област. А в старата обява, изискванията са много по-широки. Говори се за значителен професионален област, в област свързана с дейността на ОЛАФ. И ако сравните двете обяви, ключовата дума е, е опит в съдебната система, което означава, че се изключват кандидати от областта на полицията или разследващите, където, което са области също покрити от ОЛАФ. Така че смятам, че трябва да се постигне необходимото баланс, както и вино. Вие казахте борба с корупцията и управлението. Управленчески опит, но аз не видях нищо, което се казва там. Защото е, хора, които са работили в съдебната система, може да не са най-добрите е, професионалисти с управленски опит края на кращата ние се интересуваме от това да има добър кандидат и възможно най-скоро да бъде назначен той на пост. А, сега, а, значи, за мен не е въпрос само най-бързо да го назначим. Въпросът е да получим, да намерим най-добрия кандидат. във всички случаи е, в момента кръга, от който можем да избираме, е много по-тесен. Знам, че хората имат различни мнения, но аз е, следа този въпрос от известно време и според мен единствения наш интерес е да имаме добри кандидати – достатъчно бързо, разбира се, но после да, ги, да, ги, да имаме добри кандидати, да ги слушаме и когато ги слушаме вече ще можем да дадем своята препоръка. Това е което мога да дам като съвет на господин комисар. Въпросът е просто да виждаме една споделено желание, споделена цел в това какво търсиме в кандидатурата за генералния директор на ОЛАФ. Моля, господин комисар, отговор. По отношение на управленския опит, обявата за поста формулира изискване за управленски опит. Всъщност ние обединихме това изискване заедно с изискването за работа в съдебната система или в областта на прокуратурата. Аз бих искал да получа една съвместна позиция на парламента, съгласувана, така че ние като е, комисия можем да проявим гъвкавост по отношение на изискванията, защото определено общата ни цел е да назначим най-добрия кандидат. Но за тази цел трябва да получим и коментарите на вашата комисия, вашите предложения. Надявам се да получа коментари от съвета Както казах, те вече ни представиха един официален вариант на текста. Очаквам утре да получа а, финален вариант и да търсим най-удачната формула за тази обява. Благодаря, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Е, по въпроса за ОЛАФ и е, националните декларации. Господин Шемета, това, което говорихте вие за националните декларации, засилва впечатлението ми, че нашата комисия трябва да е изчака реформата на финансовия регламент, преди да говорим за освобождаване от отговорност. Що се отнася до ОЛАВ, сме съгласни по много въпроси, че трябва да се действа бързо, че срокът, в който да работи временно изпълняващия длъжността, трябва да бъде максимално кратък, че също съвсем е, скоро трябва да назначим нов постоянен директор. Нямаме противоречия по тези неща. Но е, не, мненията ни не съвпадат по въпроса за това дали лицето, което в момента оглавява ОЛАФ е назначено по съответна законова процедура. Е, аз не съм юрист, има две юридически служби, които казват да, неговото назначение е законно, но е, юридическата служба на парламента се произнася в обратен смисъл, че не е било законно неговото назначаване. Аз като член на парламента не мога да пренебрегна тяхното мнение. Те твърдат, че правата на парламента са нарушени. От друга страна, аз вярвам и на юридическите служби на съвета и на комисията, т.е. не знам на кого да вярвам. Може би трите служби чувам, че ще търсят да се споразумеят. Много се надявам това да стане, защото тогава ще имаме обща позиция и ще можем да стигнем до решение. Е, интересуваме дали е имало среща между, тристранна между юридическите служби на трите институции и какво е било решено. Е, защото края на краищата дискутираме в момента една много рискова процедура и аз лично считам, че трябва да поемем по пътя на най-малкия риск. Тоест да следваме мнението на парламентарната служба на съвета. На парламента, извинете. Благодаря. Комисар Самета, да. Е, правните служби на комисията дискутираха с е, въпроса и с правните служби на съвета и с правната служба на парламента. И, както вече е, казах, мнението на юридическата служба на съвета съвпада с това на правната служба на комисията. Имаше известни дискусии между оглавяващия правната служба на комисията и на парламента. Но мисля, че те вече започват да стигат до единодушие. но реално не се е поровела среща между трите служби правни едновременно. Може би това е начина да намерим едно окончателно решение на проблема. Не знам дали юридически е възможно да има обща декларация на три правни служби по даден въпрос – но ако законово това е възможно, това ще бъде най-безопасният начин да се реши е, въпроса. А що се отнася до националните декларации, искам да ме разберете правилно. Аз определено, определено съм за националните декларации – Тук ние сме на същата позиция, на която е и парламента. Но трябва да се отчита също и чисто процедурния аспект на финансовия регламент. Ако искаме да с години да се караме за финансовия регламент, можем да вървим и по тази линия но можем да бъдем и малко по-умни и да успеем да прокараме изменения на този финансов регламент, възможно най-бързо, защото, както вече казах, ще има много изменения, които съществено ще подобрят картината. Така че в наш общ интерес тези изменения да бъдат прокарани възможно най-скоро. Доколкото знам как стоят нещата до момента, е, за сега, поне мнозинството от страните членки, е, мнозинство, което е необходимо за да се прокара регламента, не, не постигат съгласие за задължителен характер на националните декларации. Аз като комисар и, с... и вие като парламент, може би в дискусии с националните парламенти, може... трябва да се опитаме да прокараме тази идея пред националните правителства, за да получиме тяхната подкрепа по този конкретен въпрос. Така че е, това е наша обща задача. Аз сам не мога да постигна положителен резултат. Казах го още при изслушването, че моя основна цел е да постигам резултати, да има по-добър финансов регламент. Това е в интерес на всички нас. И най-вече в интерес на ползвателите на европейските средства, защото те очакват да има значително упростяване на процедурите и ние сме готови да направим това. Благодаря, госпожа Ерола. Благодаря, господин председател. съжалявам, че трябваше да напусна залата за малко. Трябваше да представя становище в Комисията по транспорта. Искам да благодаря на господин Шемета за усилията, които полага за подобряване на финансовия регламент. Преди да стана депутат, аз бях асистент в моята група. Аз видях една молба за национални декларации и тогава правих скептицизъм, защото зная как работят съвета и парламента, знаят, че има някои проблеми с някои от държавите членки, с централизирани системи, които считаха, че това ще е сериозен проблем за тях. Аз считам, че ние се фокусираме твърде много върху този въпрос като панацея, която като решение на всичките ни проблеми. Действително има някои подобрения, например в моята страна, усилията на моето правителство доведоха до известни положителни резултати. Това беше постигнато и на ниво регионални власти, където се подобри прозрачността. Също подобри се самоконтрола и контрола и отчетността пред парламента и комисията. Но истина е, че трябва да се подкрепят областите, където може да се постигнат допълнителни подобрения, не само да се залага на тези декларации като единствен инструмент. Що се отнася до Олаф, бих искала да подчертая, че все още има проблем. Олаф е много деликатен инструмент, по наше мнение. Имаме доста въпроси, които остават без отговор. Например, етичния кодекс, за който се говори. Госпожа Грунер положи много усилия в тази област, но това е много деликатен въпрос. Ние сме разочаровани, че не беше постигнат допълнителен напредък в тази област. Парламентът не можа да представи становище по начин, който да гарантира, че изпълняващия длъжността директор който трябва да взема решение, да осигури прехода, да получи подкрепата на всички. Не зная дали това е възможно. И аз искам да попитам дали е толкова спешно да се реши този проблем с директора. Ние все пак трябва да потърсим най-добрия кандидат, най-добрия директор, а това няма да е лесно, както ни е добре известно. Парламентът съжалява, че не беше включен в вземането на решение от страна на комисията. Всяко решение, дори временно решение или за промяна на обстоятелствата, трябва да ангажира парламента в по-голяма степен при вземането на решение. Ние ще бъдем в челните редици Както знаете, госпожа Греслер говори за възможността да прегледаме кандидатурите, за да могат да се спазят поне някои от критериите, като независимост, способност да се защитават интересите на тези, които са засегнати от етически, етичния кодекс. Може би да направите някои практически предложения. Председателя, това беше дълъг въпрос, а ние искаме телеграфен отговор, тъй като не ни стига времето. Комисарят Семета. Аз ще бъда много кратък. Аз а, бих а, а, предложил господин Айлет, а, като изпълняваш длъжността директор, да дойде в а, парламента за дискусия с вас. Мисля, че вече от няколко седмици говорим по въпроса, но вие не сте имали възможност да изслушате временния директор. Мисля, че това е нормално той да бъде поканен в комисията и да обсъдите с него как гледа на това временно състояние, как гледа на своите отговорности, как гледа на въпроса за своята независимост – намирам за, за нормално. От човешка гледна точка. Аз съм напълно съгласен с уважаемия депутат, който говори за че се набляга твърде много на важността на националните декларации. Да, те наистина са важни, но има още много въпроси, които трябва да бъдат решени по отношение на съвместното управление на средства. Аз и моите колеги, които отговарят в тези области, сме готови да предложим конкретни мерки. Ако вземем само въпроса за националните декларации, и ако допуснем, че тези декларации станат задължителни, така или иначе ние трябва да хармонизираме основата, която да позволи да бъдат представени съпоставими национални декларации. Това е огромна работа, която изисква прилагането на одитни стандарти еднакви одитни стандарти в държавите членки, както и някои други изисквания. Не трябва да се ограничаваме само с някои идеи, които са действително добри, но има още много работа, която следва да бъде свършена, особено в сферата на а, сближаването, за да постигнем такъв процент на грешки, който да е удовлетворителен за всички. Благодаря на комисаря Шемета. И да преминем сега към, към следваща точка, специалния доклад на Европейската сметна палата за управлението от комисията на предприсъединителната помощ за Турция. Искам да Приветствам господин Егверда като представител на Европейската сметна палата и да му дам думата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви за това, че ми давате възможност да ви представя специалния доклад на Сметната палата относно управлението на предприсъединителната помощ към Турция от страна на Европейската комисия. Това е първия одит, свързан с предприсъединителната помощ към Турция от страна на Сметната палата. Две различни програми за помощ са разгледани тук. На първо място предприсъединителната помощ за Турция между 2000-та и 2006 година и програмата, която я замести инструмента за предприсъединителна помощ от 2007 година нататък. За двете програми и за двата периода предприсъединителната помощ се управляваше и се управлява по силата на така наречената децентрализирана система за изпълнение. Комисията запазва цялостната отговорност за управлението на предприсъединителната помощ, но програмите се управляват от турските власти. За тази цел бяха създадени нови институции в Турция и те бяха акредитирани от комисията в края на 2003 година. Като част от тази система, делегацията на комисията в Турция извършва предварителни проверки относно обществените поръчки и възлагането на договорите основните бенефициенти за всеки един проект, най-често министерство или друг обществен орган, носят отговорност за предлагането на идеи за проекти, за уточняване на изискванията и след това за управлението на дейностите по проектите. Средно някъде около 500 милиона евро се заделят всяка година за нови поети ангажименти. Цялостният въпрос в одита беше дали Предприсъединителната помощ към Турция се управлява ефективно от комисията. Постави се ударението върху три основни области. На първо място състава на годишните национални програми и свързаната с него ефективност на програмирането, на второ място ефективното функциониране на децентрализираната система на изпълнение и на трето място един набор, една извадка от проекти, чиято цел беше да идентифицират и иллюстрират с конкретни примери последиците от евентуалното недостатъчно добро програмиране и неефективното изпълнение. Преди да стигна до заключенията на този специален доклад, господин председателю, нека ясно да подчертая, че аудитирания от страна на Сметната палата на Европейския съюз е Европейската комисия, а не Република Турция. Фокуса на този одит беше управлението от страна на Европейската комисия на средствата, които се дават на Турция. А Сметната палата не разглежда готовността на Турция да се присъедини към Европейския съюз. Тази оговорка искам да кажа, че Сметната палата като цяло откри, че има слабости по отношение на управлението на комисията на предприсъединителната помощ за Турция в първата предприсъединителна програма между 2000 и 2006 година. Тези слабости бяха свързани с проблемите, които бяха наблюдавани в други предишни предприсъединителни програми. Твърде голямо забавяне, проблеми с изпълнението, недостатъчно наблюдение и недостатъчна оценка. По-конкретно, Сметната палата отбелязва, че има недостатъчни насоки относно определенето на приоритетите, за които трябва да се задели европейска финансова помощ. По отношение на децентрализираната система на изпълнение, Сметната палата смята, че отговорните турски институции, въпреки че са одобрени от комисията, не разполагат с достатъчно голям брой персонал между 2002 и 2004 година и съответно не са постигнали на изпълнение на проектите, които са били аудитирани или по отношение на програмата като цяло. Въпреки това, системата на децентрализирано изпълнение гарантира, че аудитираните проекти като цяло са постигнали планираните резултати и те ще бъдат устойчиви до голяма степен това се дължи според нас на голямото ниво на ангажираност, демонстрирано от турските власти. От тогава насам комисията предприе действия за подобряване на процедурите за инструмента за предприсъединителна помощ, макар че ефективността на промените ще може да бъде оценена по-късно в бъдещето. Освен това, комисията въведе мерки, чиято цел беше да се справи с много от слабостите, демонстрирани от отговорните турски институции. Пълното въздействие на тези подобрения ще може да бъде оценено след като проектите бъдат приложени на практика в идните години. Господин председател, Сметната палата, освен това, заключи, че комисията не разполага с достатъчна информация за да демонстрира ефективността на предприсъединителната помощ. Има нужда от допълнителни подобрения, за да се установят приоритетите за финансиране и за да се оцени ефективността на финансирането. Възоснова на тези наблюдения Сметната палата направи няколко препоръки, чиято цел е да подкрепят комисията в е, стремежа към подобряване на ефективността и ефикасността на тази помощ. Какво се включва тук? трябва да има подобрение в програмирането, включително разпределянето и насочването на финансовата помощ на Европейския съюз според съответните нужди, подобрения свързани с състава на проектите и изпълнението от страна на отговорните турски институции. Трябва да има подобрение относно доклада за изпълнението, резултатите от проектите и накрая да има подобрение относно мониторинга. Господин председател, Сметната палата през годините винаги е извършвала одити по отношение на европейската помощ към страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки чрез нашите одити, ние целим да подобрим ефективността, на използването на създадените европейски инструменти. В това отношение искам да подчертая още веднъж, че турските власти демонстрирах своя ангажимент, но той трябва да продължи да бъде демонстриран, за да може да се изпълни успешно целта на тази предприсъединителна програма, именно да се постигнат копенхагенските критерии за членство и да се, присъедини законодател... да се приравни законодателство на Турция с общото законодателство. Благодаря. Господин Пипа, моля. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашия докладчик. Ако мога само да ви припомня, че доклада а, е основата за а, освобождаване на отговорност от комисията. Също докладите на комисията за напредъка на Турция а, също изпълнението на инструмента ИПА, оценен от е, Съдебната палата, са елементи от всичко това. Нека да напомня, че всъщност няма никакви злоупотреби или почти никакви злоупотреби с използването на средствата, но не е имало и формулирани приоритети, т.е не е имало възможност да се измерят какъв напредък е постигнат по инструмента ИПА. Просто не е имало механизъм за адекватна оценка. Също на тези 200 милиона евро годишно нараснаха до милиарди Тоест, е, целият този въпрос се съдържа доста, доста противоречия. Помощта, предприсъединителната помощ нито е била ясно дефинирана, нито е имало стратегически цели, нито приоритети е, целите на проектите не са били достатъчно конкретни, за да могат да бъдат оценени. Освен това, комисията не е имала достатъчно информация не е имала достатъчно информация, за да оцени ефективността на предпресъединителната помощ. Аз не си измислям тези неща. Това са всичко цитати от е, доклада, които ме безпокоят. Но нека да не забравяме и положителните страни. Е, проектите, които са били проверени, всичко е било наред. Е, е, те са добре за Турция, добри за борбата с корупцията, за надежността на Турция. Но ако проектите са избрани ей така на посоки, както изглежда тук, не разбирам защо се е именно по този начин. Защо не са избрани проекти, свързани с, пре... с мерки за присъединяване? Защо не е оценяван прогреса на Турция е, по пътя на присъединяването? Аз лично не виждам отговорите на тези въпроси. Може би има причини, съображения за това, но аз лично е, считам, че има поне три препоръки, е, които можем да споменем в препоръките за освобождаване от отговорност. Първо, че е, проектите трябва да са свързани с дейности, свързани с присъединяването на Турция, че трябва да има ясно формулирани приоритети и после да се отчита изпълнението по тях. И трето, докато не видиме някакъв прогрес, е, до сега такъв не сме видяли, е, излиза, че ние изразходваме прекалено много средства и в такъв смисъл да не се надхвърля нивото на средствата от 2006, т.е. средствата да се намалят. Ще ми кажете, че средствата са предвидени. Еми добре, ама те могат да отидат в резерва и да бъдат освободени едва когато се види, че има някакъв напредък. Иначе се създават дупки, които се запълват с все повече и повече пари. Трето, трябва да дефинираме отново е, помощите за пред, предприсъединителните помощи. Е, не е само свързано с Турция. Много често когато има пред, програми по предприсъединяване, след това се стига до присъединяване. А ако страните не се справят, трябва да се направи така, че парите да зависят от усилията, не автоматично да се стига до е, членство. Тоест, трябва да формулираме едни по-широки цели. Това са трите препоръки, които искам да направя. И искам да отбележа, че тази тема ще се разглежда и в комисията АФЕД и ще излезам с резолюция, но във всички случаи ще участвам в дискусиите. Благодаря. Благодаря. Аз смятам, че доклада за комисията е катастрофален. Тук не говорим за приемлив риск, Говорим за това, може ли да се измери дали дадените пари са постигнали своята цел. Когато четем доклада на Сметната палата, е, липсват някои критични въпроси. Аз искам да ги задам. Знаем, че шведското радио през януари направи едно проучване за помощта, която се дава на Турция. Един едно от централните изисквания, които се поставя на страните кандидатки и най-вече на Турция от страна на Европейския съюз е въпрос свързан с човешките права, например. Критериите от Копенхаген знаете. Какво констатира шведското радие? Казва се, че има сериозни измами, че няма напредък. И най-вече се казва, че не само, че има сериозни измами с парите, ами че и тези пари се заделят за политически цели в Турция. АКП, турската партия, заделя тези пари за свои собствени цели, насочва ги в райони, които са контролирани от тази самата партия, а районите, които не се контролират от тази партия, не получават никакви пари. Това са сериозни обвинения. Шведското радио откри, че не само, че няма никакви резултати, ами е още по-зле ситуацията. А именно, че се използват средствата за абсолютно други цели. По-рано съм се опитвал да задам въпрос на комисията дали не е открила някакви сигнали за това. Оратора не говори на микрофон. Искам да разбера дали тези проблеми са разгледани от Сметната палата, тези за които говорих, по отношение на доклада. Благодаря. Грация. Онолеоле Шмидт. Благодаря, господин Шмидт. Аз Искам да е, коментирам същия проблем. И е, искам да подчертая, че аз съм много за това Турция да стане член на Европейския съюз, но те трябва да изпълнят копенхагенските критерии. Не съм съгласен, господин Пипа, че по-малко пари трябва да се дават. Напротив, те трябва да получават повече пари, но по съответните правила и да прилагат по-строг режим. Не смятам, че трябва да ги наказваме. А, тези проблеми в някои от нашите страни се използват за блокиране на процеса на присъединяване на Турция. За мен това е много лошо за целия Европейски съюз. Но мисля, че Сметната палата си е свършила добре работата. Те до голяма степен казват това, което казва и шведското радио. Те поставят няколко проблема. И не смятам, че отговора, който дава комисията на тези проблеми е достатъчен. Е, добре, значи става дума за помощ пред присъединително. А коментарите на шведското радио се отнасят за сега, есента на 2009 Според техните разследвания или каквото са правили те. Аз говорих с репортера, той е, е пътувал в източната част на Турция, разпитвал дали някой е получавал пари и така нататък. Открил е много проблеми, че не е имало пари за малцинства, кюрдите, е, проекти за жените не е имало. Той изброява ред проблеми. Но, когато изпратихме писмо до комисията, там до господин Рен получихме отговор, че няма проблеми. Не... Питаме се това, вярно ли е? Аз лично искам Турция да бъде член, но смятам, че трябва те много е, строго да спазват правилата за използване на парите, защото в обратния случай е, ще, всичко ще е много контрапродуктивно. Ще налеем вода в мелницата на противниците на присъединяването. Аз лично считам обаче, че доклада е много добро начало. И от моя гледна точка, резултата не е да се каже, че Турция не е готова за член, напротив. Благодаря. Ако може по-кратко да се изказвате, моля, остава ни само 10 минути до края на заседанието. Госпожа Гайер. Господин Гайер, извинете. Първо, благодаря на докладчика, благодаря на колегите от Сметната палата за толкова полезния доклад. Сега дискутираме управлението на предприсъединителните помощи от страна на комисията. Тоест, е, предмет на обидите е комисията, искам да подчертая това. Второ, Не разбирам какво цели да направи шведското радио и не съм в състояние да следвам този дебат. Не смятам, че и той помага за нещо. доклада се съдържа два елемента, които ме затрудниха и обезпокоиха. Първо, факта, че Сметната палата а, говори, че през първите години не са съществували критерии, спорямо които да се отчита степента на успех на постигнатото в Турция. Тоест, всичко, което говорихме днес за политиката на сближаване и търсенето на съпоставими инструменти, значи всичко това не се прилага. И тогава въпросът е защо не се прилага. И второ, предприсъединителната помощ не е дейност, с която комисията се занимава за пръв път. И тогава защо акредитираните агенции не са изпълнявали критериите, които Европейския съюз повтаря? Поставя, извинете. Комисията трябва да предприеме необходимите мерки, съответните изисквания да се спазват. И тогава въпрос отново е защо са процедирали по този начин. Доклада гласи, че комисията не е могла да следи какво се случва в източните части заради специалните правила, които се прилагат там. Много от тези въпроси ме обезпокояват и аз съм съгласен с твърденията на господин Пипа. Факта, че помощта не се отпуска по фиксирани критерии е проблем и според мен ние трябва да искаме нещата ясно да се поставят и да се свържат с критерии за предприсъединителните приоритети. Сега в момента дискутирам един доклад на Сметната палата за предприсъединителна помощ, отпусната от комисията на конкретна държава. И не можем да отречем факта, че има решение за това. Сега ние можем да пренасочим тези средства към други цели. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. За мен това е само още един пример, който доказва точно това, което казах и по-рано. Политическа и административна отговорност на Европейската комисия липсва. Всъщност комисията не се чувства отговорна за такова важно решение, каквото е решението за Турция, нито пък е, чувства отговорност е, за доброто управление на средствата на Европейския съюз е, под формата на предприсъединителна помощ. Това е само още една бележка от моя страна по освобождаването от, от отговорност за 2008. Следващия оратор. Аз също бих желала да кажа това, което казаха и останалите, че тук а, ние не разглеждаме кандидатурата на Турция за членство. Това, което за нас е важно, е, че средствата, които се отпускат, се използват по най-ефикасния начин. Става дума за управление от страна на Европейската комисия. Бих искал да кажа на господин Пипа, че се надявам, че когато Сметната палата разгледа въпроса за устойчивостта на проектите, този въпрос ще бъде обвързан с кохезионната политика. Изглежда, че липсват практични показатели при оценка на ефективността на този тип помощ. показателите изглежда не се използват по адекватен начин и констатацията на палатата в това отношение е правилна. Но има и други примери. Има необходимост от по-добро дефиниране, също от изясняване на целите. Това ще доведе до подобряване на изпълнението и на ефикасността. Аз подкрепям при разглеждане от страна на комисията на капацитета и за управление. Ние трябва да подкрепим Турция в нейното развитие и пъти за присъединяване към Европейския съюз. Господин Филон от името на Европейската комисия има думата. Благодаря ви. Аз ще огранича моите коментари до доклада и само до доклада на Сметната палата и от работния документ, представен господин Пипа. Останалите въпроси не са в момента на дневен ред. Искам да подчертая три неща. На първо място няма съмнение, че има слабости в предприсъединителната помощ за Турция, която започна от нула през 2000 година. Ние имаме опит с предприсъединителната помощ с други страни, докато Турция започна от нула. Така че имаше един период на черекуване, така да се каже, от страна на турските власти, както от страна на Европейската комисия и ние се извлякохме нужните пулки. слушайки някои от изказванията, се питам дали сме чели един и същи доклад, защото в заключенията на Сметната палата аз не виждам никакви приоритети или пък някаква връзка да се прави с критериите за присъединяване. Тези, които се изказаха и твърдят, че няма връзка с критериите за присъединяване, искам да, да представят доказателства, че има проекти, които не са свързани с присъединяването. Всички а, критерии за присъединяване се използваха а, при а, финансирането на проекти. Тези критерии а, се отчитаха във всички а, случаи. А, отчитаха се също и приоритетите в а, партньорството за присъединяване – както и в документите, които използваме, за да организираме своята работа. Може би не са били достатъчно откроените приоритети или пък те не са били достатъчно ясно дефинирани. Това е друг въпрос. Но посочете ми само един проект, който не е свързан с критериите за присъединяване, така както са заложени в Лисабонския договор. От 2007 насам ние направихме някои съществени подобрения и те се признават от Сметната палата в нейния доклад. Ние разработихме така наречените смарт критерии, както и Razer, които позволиха по-добре да се оценяват проектите, които ни се представят. Нито един проект не е прият, дами и господа, освен ако не изпълнява всички тези критерии. И третия ми коментар. Ние също сме съгласни с палатата, че нещата могат да се подобрят. В момента ние работим по нов подход, който да ръководи а, програмата а, на инструмента за предприсъединителна помощ, не само за Турция, но и за други страни, като прилагаме стратегически подход по отрасли. Ние искаме да представяме подкрепа по отрасли на базата на секторни стратегии, които се представят от държавите членки. По този начин ние ще помогнем на държавите членки, така те ще могат да отделят по-стратегически елемент на предпресъединителната помощ. На следващо място за радиопрограмата в Швеция, може би сте а, се срещнали с журналисти, но те никога не са се срещали с нас, нито са ни поставили въпроси, въпреки че ние с удоволствие щяхме да им представим цялата нужна информация, която им е необходима за да направят нужното разследване а, на базата на фактите. Благодаря ви много. Разполагаме само с две минути за заключителни думи на представителя на Сметната палата. Благодаря, господин председател. Аз гледам а, а, часовника. Първата бележка беше правилно подчертано, че има разделение на труда между Сметната палата и политиците. Сметната палата разглежда какви са фактите, каква е ефективността, е, економичността ефикасността на политиките, дали те са били ефикасни, докато политиците решават дали една държава член, една кандидатка да стане държава членка или не. Преминавам към втората ми бележка. Ако разгледам предложението на господин Пипър в практически план – Мога да кажа, че това предложение добре отразява нашия специализиран доклад. В неговите заключения той прави предложения за резолюция. Аз нямам проблем с номер 1, 2, 5, 6 и 7. Номер 4 е политическо решение да няма пълноправно членство, а привилегировано партньорство, това е политически въпрос. Номер 3. Ако това е отражение от а, специалния доклад на палатата е твърде негативно, твърде много се акцентира на отрицателните констатации, без да се набляга на положителните аспекти, споменати от господин Фион и от комисията. В заключение бих искал да кажа, че Сметната палата не прави политически констатации, свързани с върховенството на закона и други критерии но а, качеството на администрацията в турската, турските министерства е много а, по на високо ниво, отколкото в останалите страни кандидатки от Западните Балкани. Благодаря ви много. Закривам заседанието.